с цел продължаване на наказателното производство срещу нея. Искането, съгласно правилника за дейността ни, ще се предаде на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, която е компетентна. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Въпрос с искане за устен отговор към Комисията на тема Стратегията от фермата до трапезата, ключовата роля на земеделските стопани и селските райони. Можете да подавате искания за изказване с синя карта както по традиционния, така и по електронен път. Давам думата на автора на въпроса, господин Норберт Линс. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Селското стопанство означава ентусиазъм. Селското стопанство не е просто професия, като всички останали при които човек си изпълнява задълженията, върши си работата и получава някакви пари, за да си изхранва семейството. Не, сълскостопанските производители имат призвание те искат да произвеждат възможно най-добрите, най-устойчивите и най-висококачествени продукти правят го и сега. Искат да предоставят на потребителите възможно най-добрия продукт. Искат също така да доразвиват стопанствата си, при това да ги доразвиват така, че да могат да ги предадат на следващото поколение. Нерядко сме свидетели на семейства, които в едно и също стопанство обработват едни и същи площи в продължение на векове, на поколения. Моята лична история показва колко сме ентусиазирани ние сълскостопанските производители. На 42 години съм. Вече от 30 години работя. При това, защото започнах вече работа в стопанството на родителите си. Започнах като съвсем млад. Хранех телетата, доях кравите, почиствах оборите допринасях с работата си за бъдещето на фермата ни. Както и за това да продължаваме и в бъдеще да произвеждаме възможно най-висококачествените продукти. Понякога не ми беше лесно. През лятото приятелите ми ходеха да плуват, а аз трябваше на трактора да събирам реколтата. Това ми бе възможно не само защото бях ентусиазиран, но и защото получавах призвание. Работата ми се оценяваше. Усещах, че съселените ни ни уважават за работата, в която вършим във фермата си. И именно признанието, уважението липсват днес. Когато говорим за сълскостопанските производители, не бива да ги осъждаме, не бива да им вменяваме отговорността за това, че използват отровни вещества, че допринасят за измененията в климата и за замърсяването на природата. Трябва да признаем, че те вършат добра работа, но трябва да могат да работят и още по-добре. Трябва да им дадем възможността за това. През идните месеци не бива да издаваме забрана след забрана, да им вменяваме задължение след задължение. Трябва да им предоставим стимули за по-активни действия за борба срещу измененията в климата. Така, например, можем да им дадем възможност за натрупването на повече хумусна маса в полза на природата. Ще трябва също така да намалим и употребата на препарати за растителна защита. Всичко това трябва да стане по линия на стимулите, а не на забраните. В Европа се прилагат възможно най-високите екологични стандарти вече. Затова трябва да помислим и за това как да защитим производителите си и спрямо трети страни. Трябва да помислим и за това какво да направим, за да ни последват трети страни. Например, чрез по-високи стандарти за продуктите и производството в споразуменията за свободна търговия. Трябва да поставим акцент и върху още един въпрос в рамките на стратегията от фермата до трапезата. И това е въпросът за потребителите. Ако искаме да осъществим този преход, трябва да има преход и по отношение на потребителите. В моята страна 72% от потребителите са готови да заплащат по-висока цена за по-активни действия за борба срещу климатичните промени и за повече опазване на околната среда. Но всъщност на практика едва 60% закупуват по-скъпи продукти в магазините. Така че едно е тук да се предвиждат задължения на европейско равнище, друго е приобщаването на потребителите. Те трябва също да са готови да заплатят по-висока цена. Миналата седмица посетих пет сдружения на селскостопански производители. Всички те наистина са разтревожени. Разтревожени са, защото се опасяват, че можем да ги притиснем до стената. А трябва да направим точно обратното. Трябва да заявим спрямо производителите, че не в тях е проблемът, а че те са част от решението. Много се радвам за това, че провеждаме точно днес и точно сега, рано сутринта, това разискване. Мисля, че трябва да приобщим селскостопанските производители сега, преди публикуването на стратегията от фермата до трапезата. Благодаря на колегата. Думата има комисар Войчеховски. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Линс. Благодаря и на депутатите от Комисията по селско стопанство за организирането на този важен дебат. Нещо, което е очаквано от нашите фермери. Стратегията от фермата до трапезата трябва да ви напомня – все още не е започнала да се изпълнява. Ще знаем повече в края на март е, след обявяването на Зеления пакт. Разбира се, това е един амбициозен план за устойчиво производство на храни. Стратегическите планове ще отразяват по-амбициозни цели, ограничаване на химическите пестициди – и на антибиотиците. Необходимо е също така да имаме прецизно насочено биоземеделие, което да се насърчава, да се работи по качеството на почвите и водите. Принципно можем да кажем, че европейските фермери ще трябва да произвеждат по устойчив начин – здравословен начин и да се смекчат последиците от измененията на климата. Разбира се, фермерите трябва да бъдат финансово подкрепени и Европейският съюз е необходимо да направи максималното. 10 милиона фермери за гаранция за продоволствената сигурност на 460 милиона граждани в Европейския съюз. Ние трябва да сме им много благодарни, защото те ежедневно работят с почвата, с животните, но възниква огромният проблем кой ще поеме тяхната работа продоволствената сигурност е не по-малко важна от енергетиката или сигурността. Фермерите би трябвало да могат да имат едни добри работни условия, нещо, което е залегнало и в други европейски политики. Много ви благодаря за този толкова важен въпрос, а именно как ще гарантира комисията, че хората в селските райони ще бъдат е, запазени, че техните предизвикателства, както и цели, ще бъдат взети под внимание, как ще гарантираме приличен доход, и как ще променим политическите стратегии. Всъщност това са въпроси, които самите фермери поставят. Наскоро се срещнах с тях в Харватия, Австрия, Полша. Скоро ще се срещна с земеделски стопани във Франция и други страни – Е, разговарял съм и с представители на Европейската селско-стопанска федерация. Ако не се постигне устойчивост при сегашната концентрация на производство на храни, това ще е лошо. Разбира се, фермерите са били под натиска на економическите обстоятелства и са се насочили към интензивното производство, но сега трябва да им помогнем да се осъществи промяната, така че земеделието да не се превръща в индустрия. Европейският зелен пакт и стратегията от фермата до трапезата – са цели, които няма да се изпълнят принудително. Аз съм съгласен с господин Линс единствено чрез добра подкрепа посредством бюджета. Необходим е един добре подплатен бюджет с добри разпределения. Много се радвам, че се разбира необходимостта от него не само в комисията и парламента, но и в държавите членки. Трима от министрите на Германия, Франция и Испания направиха изявления, които за мен са много интересни и съществени, а именно те настояват за завишаване на бюджета за ОСП. На 27 януари министрите на земеделието се срещнаха в Брюксел и изразиха сходно желание. За ОСП ни трябва един щедър бюджет с добри разпределения, както казах. Имаме амбициозни цели по Зеления пакт и стратегията от фермата до трапезата. И това трябва да бъде подкрепено. Трябват ни пари за екосхемите по първия стълб особено в държавите, където преките помощи не са много високи. Трябва да направим нещо и за хуманното отношение към животните, както и екологичните програми по втория стълб. Това е важно за друга група от държави членки. Необходимо е и фермерите да разберат колко са важни устойчивите практики, а именно производството да не бъде толкова интензивно – и да има мерки за хуманно отношение. Но фермерите имат нужда от парични средства за това. Предстои много важно решение по МФР. И това трябва да се има предвид. Освен това, фермерите трябва да имат своето достоинство. Те не са проблем – те са нашият партньор. Обеден съм, че те ще подкрепят напълно тези епохални промени, които предстоят. Уважаеми дами и господа, европейското земеделие трябва да е устойчиво, екологично, но за да се постигне всичко това, Земеделските политики трябва да бъдат амбициозни, справедливи и добри за фермерите. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Започваме с първите изказвания. От името на НП господин Дорфман, заповядайте. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, добре е, че днес водим този разговор – трябва да водим една битка. Някои хора смятат, че тази стратегия от фермата до трапезата може да бъде разгърната просто така от самите фермери. Искам да кажа, че съжалявам, че Франс Тимерманс го няма, тъй като това виждане до известна степен се застъпва и от комисията. Мога да направя една прогноза – ако не включим активно фермерите в този дебат, значи тази стратегия просто ще се провали. Това го твърдя смело. Искам да кажа, че по-настоящем фермерите като че ли са държани отговорни за всичко. За загубата на биоразнообразие, за измененията в климата, за твърде високото използване на антибиотици и така нататък. Повечето земеделци обаче трябва да се погрижат е, всеки ден за това, че ще могат да останат в този бранш, че ще имат наследници. И има много други отговорни актьори за проблемите в е, нашата економика. Потребителите твърдят, че искат да ядат е, по-здравословна храна, по-устойчиво произведена храна и когато от отидат в супермаркета, търсят онази стока, за която могат да платят за само един артикул, а да вземат три. Обеден съм, че тук има известна логика, но трябва да се помисли примерно за пестицидите, да се помисли за устойчивостта. Мисля, че трябва да се надяваме, че ще имаме и достатъчно иновации, инвестиции в научна дейност, повече познания. Имаме нужда от един съюз с фермерите. Трябва да ги включим в това начинание. Моята партия е за нещо подобно. Ние искаме да работим заедно по тази стратегия, за да се окаже тя успешна. Благодаря господин Дорфман. Сега думата има господин Де Кастро от имата на социалистите и демократите. Заповядайте. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, без ангажираност и убеждение от страна на производителите, няма да може да реализираме каквито и да било действия за смекчаване на ефекта от измененията в климата. Затова днес трябва да приложим силен общностен подход по отношение на ОСП. ОСП трябва да остане европейска политика. Парламентът, господин комисар, не може да не се възползва от възможността да въведе основни елементи в стратегията от фермата до трапезата в рамките на една ОСП, която ще зададе посоката за земеделието през идното десетилетие. Земеделство земеделският сектор трябва да е готов да предоставя повече екологични услуги, постигайки така въглероден неутралитет в полза на всички европейски граждани. Тези действия трябва да бъдат съпътствани не само от финансови стимули, но и от новаторски методи на производство, като например селекцията на по-добри сортове, с което ще се заменят химическите препарати за растителна защита. Не може да има, господин комисар, екологична устойчивост без економическа и социална такава в рамките на отрасъл. Изправени сме пред огромно предизвикателство предизвикателство, с което можем да се справим само ако се даде нов тласък на действията на Съюза. Благодаря на господин Декастро, господин Чолуш от името на Обнови Европа. Е, Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Вчера ние говорихме за многогодишната финансова рамка и настоявахме тя да отговаря на нашите амбиции и приоритети. Заявихме, че не бива да противопоставяме традиционни политики като ОСП на новите приоритети и Зеления пакт. Това трябва да е отправната точка селското стопанство като начин да се постигнат екологичните цели е една много актуална тема. Но трябва да бъдем достатъчно смели и да се запитаме как да изпълним очакванията и на фермерите, и на потребителите. Зеленият пакт няма никакъв шанс без участието на селското стопанство – но селското стопанство не може да отговори на огромните очаквания на обществото, ако не се гарантират високи доходи за производителите. Трябва да гарантираме, че има обществени услуги на място, че могат да се намерят решения за доброто използване на ресурсите и достойния доход на фермерите. Трябва да мислим, и за плана за инвестиции за тази стратегия от фермата до трапезата. Но не бива само да мислим за пестицидите, химикалите и такива изолирани теми. Това не е цялото селско стопанство. Стратегията трябва да бъде една реформа и за фермерите, и за потребителя. Необходимо е да отговорим на въпроса как да се произвеждат по-качествени храни, как да се използват новите ресурси по Зеления пакт, за да се отговори на очакванията. Само по този начин стратегията е полезна. Благодаря. Думата има господин Давид от Идентичност и демокрация. Заповядайте. Пани председайци, Важен... Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, подготвяме една много скъпа база данни, в която ще се включва информация за европейските фермери, търговците на дребно. Разходите за тази система ще бъдат поети от държавите членки, от ЕС и от самите производители – Съответно тези разходи ще се отразят в цените на продуктите. Фермерите ще загубят част от конкурентоспособността си. Сега изграждаме един голям тунел поради изискванията на общата директива за международна търговия. Много често внасяме продукти, които не подлежат на контрол, не се плащат мита. Има много други държави в света, обаче, които нямат толкова строги изисквания. Нека да дам пример с говеждото. Говеждото, което внасяме, се произвежда от животни, за които не знаем откъде идват, на какъв контрол по, подлежат. Същото въжи и за много други типове храни. Фермерите плащат висока цена за всичко това. Не можем да внасяме продукти от храни, за които не сме сигурни, че подлежат на същия контрол и условия, както в Европейския съюз. Благодаря. Думата има госпожа Винер от Зелените Европейски и Свободен Алианс. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар Войчеховски, радвам се, че днес обсъждаме стратегията от фермата до трапезата, тъй като тя е важна. Изправени сме пред огромни проблеми. В противен случай нямаше да водим днешните дебати. Имаме исторически шанс за повече устойчивост по тази стратегия и по ОСП, за повече екологосъобразно повече екологосъобразност за предотвратяване на краха на екосистемите, както и за по-силен акцент върху доброто състояние на почвите и здравето на животните. За това ни призовават както учените, така и гражданите. Това е, може би, последният ни шанс наистина да реформираме ОСП. Естествено, че, е, че производителите се страхуват, но те не бива да се окопават в позициите си да се вторачват само в проблемите си. Те трябва да проявят смелост и готовност за новаторство. Не можем да се окопаем в позициите си и да кажем винаги сме го правили по този начин и ще продължаваме по същия начин и в бъдеще. Не можем да си позволим нещо такова, тъй като сме на ръба на пропаста. Трябва да поставим акцента върху производителите, но не не бива да гледаме на тях като на хора, изправени пред свършен факт. Трябва да гледаме на производителите като на граждани. Трябва да им помогнем, за да си помогнат сами, да си върнат достоинството, да получават справедливи цени за продуктите си, да могат да се издържат от печалбите си, а не от субсидии. Имам въпрос към вас, господин Войчеховски. Решението на съда 409 наклонена черта 13 показва, че комисията разполага с правомощия за адаптиране до вземането на решения от страна на съвета. Ще се възползвате ли от тази възможност, за да измените законодателните си предложения в рамките на ОСП така, че те да съответстват на амбициозните цели по Зеления пакт? Благодаря от името на групата на ЕКАРЕ, господин Кужмюк. Е, благодаря ви. Господин комисар, госпожо председател, първо искам да благодаря за подробния анализ на европейското селско стопанство. Ние ще имаме две нови стратегии от фермата до трапезата и зеления пакт и двете са свързани с селското стопанство. Това означава нови изисквания, нови предизвикателства за фермерите, може би производствени ограничения, за да нямаме индустриално производство и възниква въпросът как ще финансираме. През май 2018 година комисията предложи бюджет с 17% по-малко за ОСП, което е неприемливо предвид предизвикателствата. Националните стратегически планове на държавите членки също показват, че ще има проблеми в много от държавите. Фермерите излязоха да протестират с тракторите си. Новата финансова перспектива трябва да се промени. Необходими са повече пари, разпределени равномерно, така че зеленият пакт и стратегията да бъдат отчетени. Благодаря. Продължаваме нататък с госпожа Камп от името на групата на Обединената левица. Заповядайте. Благодаря, господин комисар. ОСП гарантира субсидиите за големите фермери, които се занимават с индустриално земеделие. Съответно, те залагат на нездравословни практики. Ако продължаваме по същия начин с субсидиите и с тази политика, какво ще стане с планетата? От друга страна, животните биват транспортирани по цялата планета в ужасяващи условия. Естествено, че фермерите трябва да получат справедлива цена за своето производство. Те трябва да работят екологосъобразно, но това няма да стане чрез поразумения като СЕТА или това с Меркосур. Имаме нужда от по-добра, по-чиста планета, по-чиста земя и по-добро хуманно отношение към животните. Затова трябва да спрем с субсидиите. Благодаря. Думата има господин Джарусо от Независимите. Е, Благодаря, госпожо председател. Свързваме големи очаквания с стратегията от фермата до трапезата, но има някои елементи, които ме очудват. Предлага се, например, да се намали обемът на торовете само когато това е необходимо, но според мен това е абсолютно необходимо. Изискваме освен това да има и препратка към единна система за етикетиране на хранителната стойност на хранителните продукти. Не бива да се използва само системата Nutri-Score. Освен това, очакваме и повече подкрепа за биологичните методи. Тази стратегия трябва да постави в центъра на вниманието биологичните производители, които допринасят за борба срещу климатичните промени. Необходимо е да се предостави също така адекватно финансиране за ОСП. Тя трябва да се управлява интелигентно, може би като си извлечем полуки и от грешките от миналото. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря ви, госпожо председател. Надявам се, господин комисар, дебата тази сутрин да послужи като сигнал. Фермерите са разочаровани, притеснени, биват атакувани. Това е една група от обществото, което не е никак доволна. Ако искаме стратегията да успее, фермерите трябва да я водят, а не да ги принуждаваме. Надявам се да предадете това съобщение на колегите си. Стратегията от фермата до трапезата трябва да се насочи към конкурентните политики, които се отразяват зле на европейското селско стопанство. Някой от езика, използван тук, включително и от вас, е много емоционален. Чудесно е биологичното земеделие, нека да нямаме интензивно земеделие, но нека да бъдем по-внимателни. Има доста фермери, някои от тях са по-едри, но това не значи, че са лоши. По-скоро трябва да залагаме на най-добрите иновации, научни изследвания, така че те да правят всичко по най-добрия начин и да не забравяме, че те вече го правят. Те допринасят и за опазването на природата и трябва да им помагаме, а не да ги ограничаваме. Всъщност, най-голямото ми безпокойство тук е, че ние ще им наложим още повече правила, а така че се надявам а, вие да гарантирате, че това няма да се случи и да ви чуят. Благодаря. Продължаваме с госпожа Карвалайш. Имате думата. Благодаря. Госпожо председател, напълно съм съгласна с вас, господин комисар, относно тази стратегия. Тя трябва да е амбициозна и тя трябва да може да е, осигури ответна реакция на предизвикателствата. А те не са малко. Хуманното отношение към животните, измененията в климата. Комисията вече заяви, че тази стратегия трябва да отчита усилията на всички фермери в селските райони и не само. Не е лесно обаче това да се случи. Няма как да успеем с стратегията от фермата до трапезата без да включим фермерите. Те трябва да бъдат интегрирани по един устойчив и по един честен, справедлив начин. Економическата солидарност, социалната солидарност е много важна. Те зависят от нашата подкрепа. Затова искам да попитам, кажете ясно – тази дългосрочна стратегия за развиване на селските райони, която имаме, как ще се обвърже с стратегията от фермата до трапезата? Необходимо е тази стратегия от фермата до трапезата да се оформи така, че да се отчитат нуждите на хората в селските райони. Госпожа Мюлер има думата. Change. Jetzt. Госпожо председател, господин комисар, в момента сме свидетели на това как се прави политика на улицата. Хората демонстрират за по-активни действия за опазване на околната среда и за борба срещу климатичните промени. Приветстваме ги тук за това. Но когато хиляди сълскостопански производители демонстрират, защото не се оценява трудът им, страхуват се за бъдещето, вменяват им се прекомерни бюрократични изисквания, тук в Брюксел едва ги удостояваме с внимание. Положението се утежнява допълнително от заместник-председателя на комисията господин Тимерманс, който пое ангажимент за значително намаляване на финансирането за животновътството. Но как точно следва да опазваме и управляваме 40% от площите, заделени за екологични цели. Всички сме наясно, че трябва да има по-високи екологични стандарти и повече устойчивост. Селското стопанство се променя. Затова по стратегията от фермата до трапезата не бива да се вменяват допълнителни изисквания на производителите. Те трябва да могат да планират. Моля, не отлагайте работата по ОСП заради Зеления пакт и стратегията от фермата до трапезата. Така или иначе ще започнем през 2023 година. Разполагаме с законодателния пакет. Може да се предвидят елементи по екосхемите и за екологосъобразност. Не би трябвало да докараме производителите си до финансов крах и след това да внасяме храни от трети страни. Става дума за оцеляването на селските райони и на цели семейства, занимаващи се със селско стопанство. Господин Любретон. Мерси, мадам ла благодаря, госпожо председател. Комисията Фондерлайн обяви своето намерение за нов модел на земеделие и устойчиво развитие, което зачита потребителя. Това е из лозунга от фермата до трапезата. Нека кажа какво мисля. Проблемът е, че до сега нямаме нито един документ, който прецизно да определя този проект. Имаме 12 страници и половина, които ни дават някакви ориентации. Следователно, за мен това е един празен лозунг и нищо повече привличам вниманието на комисията. Трябва да се хармонизират бъдещите предложения с новата ОСП, която продължава да бъде допреработвана. Не трябва да има някакви мерки от общ характер, като, например, цитирам, съществено намаляване на химическите пестициди. Не, трябва да се гарантира първо нашата независимост при хранителната сигурност. На второ място трябва да има къси вериги, които да се използват от големите дистрибутори. На трето място трябва да се опростят правилата, а не тази бюрокрация да те залива. Стига вече лозунги и време е да се премине към дела, защото и фермерите, и потребителите го очакват от нас. Благодаря. Продължаваме с колегата Хойслинг. Имате думата. Господин комисар, в началото казахте нещо важно. Земеделието не трябва да се превръща в индустриален сектор. Напълно вярно е това. По-настоящем големите получават плащанията. Разделяме 70% без условия свързани с площа как тогава можем да говорим за екологична политика? Ако искаме да имаме сериозност по отношение на Зеления пакт, на тази стратегия, трябва да ги включим в ОСП. Едно консервативно мнозинство обаче не иска това да се случи. Говори се за екологизация. Само, че това не работи, не функционира. Казахте, става дума за земеделците. Да, обаче имаме голям проблем с загубата на биоразнообразие и това няма как да бъде пренебрегнато. Сметната палата вече заяви, че имаме катастрофална политика относно пестицидите. Трябва да избегнем измирането на видове и естествено Зеления пакт би трябвало да отчете въздействието върху други страни, както и въздействието на ОСП върху развитието в други страни. Взехме решение за споразумение с Меркосур и ще внасяме храни. Това също ще бъде катастрофа за околната среда. Затова и търговската политика трябва да се промени. Трябва да започнем и с нова политика за хуманно отношение към животните – не може да продължаваме с масовата култура в това отношение, която съществува в момента. Благодаря. Продължаваме с колегата Райсен. Благодаря, госпожо председател. Предизвикателствата за селското стопанство са огромни. Трябва да има достатъчно и качествени храни. Следва също така да се управлява ландшафтът, да се опази биологичното разнообразие, при това в условия на максимално ниски емисии. За целта селското стопанство трябва да е модерно, да се основава на най-съвремени техники и на най-новите научни проучвания. Не бива да задушаваме селското стопанство, да попадаме в капана от миналото. Не бива и по стратегията от фермата до трапезата само да регулираме. Не е достатъчно добре обмислено, например, предложението за забрана върху препаратите за растителна защита, при условие, че има добри альтернативи за тях. Трябва да стимулираме сълскостопанските производители. Не бива да им отнемаме средствата, необходими за добро управление на стопанствата им. Не преценявайте освен това стопанствата по броя глави добитък, например, а на базата на екологичните стандарти, постигнати на единица продукция. Ако приложите този подход, мисля, че ще имате успех. Господин Ройсен, синя карта, ще отговорите ли на въпроса? Колегата Мандърс. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към господин Ройсен. Не сте ли мислил и по въпроса за разхищаването на храни? Не смятате ли, че трябва да се намали разхищаването на храни? Разхищаваме храни на стойност надвишаваща годишния бюджет на Европейския съюз. Ако намалим това разхищение, то няма да имаме вече нужда от сълскостопански субсидии. Да, добър въпрос. Трябва да работим и за ограничаване на разхищаването на храни. Темата е важна. Трябва да работим по нея, но не смятам, че ако се елиминира разхищаването на храни, вече няма да има нужда от субсидии за селското стопанство. Необходими са, за да може селското стопанство да осъществи изисквани от нас преход. Господин Фланаган. Стратегията от фермата до трапезата, ако се изпълни правилна, може да е много добра за потребителите и фермерите, например при етикетирането на говеждото въглеродния отпечатък, използването на торове, цените за производителите, за да се прави разлика между един вид говеждо и друг вид говеждо. Хората са готови да плащат повече за други продукти, нека го направим и при говеждото, но какво ще направи комисията? Какви пари ще инвестира? Казва се, че е важна сигурността и отбраната. За мен селското стопанство е равнозначно на сигурност и отбрана. Помислете за приоритетите. Имаме 22 пъти увеличение за оръжия, за куршуми. Нима искаме да кажем по-важно е да се бием, отколкото да се храним. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Буда. Господин комисар, уважаеми колеги, стратегията от фермата до трапезата е от съществено значение, за да се постигнат важните ни цели. Качествени храни, добре заплатен труд, смягчаване на въздействието върху климата. Но селското стопанство не може единствено да е отговорно за загубата на биоразнообразие или загубата на природни ресурси. Всички носим отговорност. Фермерите трябва да бъдат част от решението, а не част от проблема, що се отнася до измененията в климата. Стратегията от фермата до трапезата ще бъде успешна само ако останем здраво стъпили на земята и ако осъзнаем, какви са слабите и силните страни, възможностите в този сектор. Прословутия зелен пакт не отчита или по-настоящем не отчита възможността на фермерите да се приспособяват към новите условия и ако това продължи да е така, всички ще трябва да плащат повече за храните. И в крайна сметка и потребителите, и фермерите ще загубят. Не мога да си представя, ако се появи движение на жълтите жилетки в цяла Европа, докъде ще стигнем. Тази стратегия от фермата до трапезата трябва да е стратегия на възможности за земеделието. За да стане това обаче трябва да има последователно финансиране от държавите членки. Не може да искаме повече с по-малко пари. Освен това трябва да има достъп до научна дейност и до прецизно земеделие. Тези гаранции трябва да са споделени равнопоставено между всички фермери. Благодаря. Думата има господин Андрио. Благодаря, госпожо председател. От фермата до трапезата означава къси вериги, семейни ферми, всичко да бъде по-човешки аршин. Този избор е реориентиране на селското стопанство и потребителят би трябвало да има достъп така до по-добри продукти. Тази стратегия трябва да има мерки срещу разхищението на храни. Трябва да се намали използването на химически пестициди, да се използват биологически вещества. Това е една реална възможност и за селското стопанство, и за градовете – Необходимо е в новия економически модел този принцип да е водещ. Общата селско-стопанска политика трябва обаче да помага на фермерите в този преход. Господин комисар, трябва да дадете необходимите средства за това. Господин Хайтема, благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, в продължение на десетилетия вече прилагаме ОСП. Констатирахме обаче, че политиката не функционира добре. Много голяма е критиката от страна на Европейската сметна палата. Защо не функционира добре тази политика? Защото изискванията към производителите се постановяват тук в Брюксел, след което от тях се очаква да ги изпълнят, без обаче да се отчитат техните реални потребности. Приветствам предложението на комисията за преразглеждане на модела на ОСП за даване на възможности на онези производители, които които прилагат добри новаторски методи, да получат повече финансиране. Това е чудесно, тъй като така ще насърчаваме предприемачеството, ще работим и за постигане на по-добри резултати от страна на производителите. Ако приложим този подход, то ще успеем. Да вземем за пример електромобилите в Европа. Към тях в момента се прилага същият подход. В рамките на стратегията от фермата до трапезата се опасявам, че Брюксел няма да постигне много, тъй като се предвижда на производителите да се налага нещо отгоре. Изискванията за повече екологосъобразност трябва да се интегрират в модела на ОСП. Когато някой производител прилага добри методи, ще трябва да го възнаграждаваме за това. Но е смешно да се поставят изисквания Например, за производството на фуражи. Продължаваме освен това да отдаваме предпочитание на изкуствените за сметка на естествените торове. Благодаря. Продължаваме с колегата Даре. Имате думата. Комисията представи своята стратегия от фермата до трапезата. Предвижда се в рамките на производството на храни да се въведе общ модел за устойчивост, като се гарантира едновременно с това високо ниво на безопасност на продуктите, наред с високи стандарти за производство и пускане на пазара. Крайната цел е да се намали зависимостта от пестицидите и да се гарантира биологичното разнообразие. Но ще въжат ли същите стандарти и за вносните продукти? какви действия се предвиждат, за да се смекчи социалният и економически ефект от вноса на продукти от трети страни, като Камбоджа и Виетнам, например. Тези продукти са пример за нелоялна конкуренция. Трябва да подпомогнем селскостопанските си производители в името на справедливостта и на здравето на потребителите ни. Благодаря, господин Бито. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Предложението за реформа на ОСП се дискутира от парламента възоснова на това, което беше подготвено от предходния мандат, но не отговаря на очакванията на новия мандат, който вече гласува извънредното положение за климата. Това положение е реалност – това, което се предлага, не отговаря на амбицията и вие го знаете, господин комисар. Нима тази стратегия не е някакъв начин да се замаже положението. Ние трябва да помагаме на европейските фермери финансово, за да се извърши този екологичен преход. Как реформата на ОСП се съчетава с новите цели по Зеления пакт? Как тези най-важни политики се решават преди да се определи стратегията. За целите на Зеления пакт трябва да се мобилизира ОСП, но ОСП няма никакви общи цели за намаление на пестицидите, за намаление на парниковите газове и хранителната суверенност. Потребителите разчитат на нас. Ние трябва да поемем своята историческа отговорност и да направим своите системи устойчиви. Благодаря. Има синя карта. Приемате ли, господин Бито? Приемате ли синя карта? Въпрос от колега. Госпожа Грапини, 30 секунди. Стимате колега, înțeleg că dumneavoastră nu sunteți de acord. Уважаеми колега, разбирам, че вие не сте съгласен с стратегията от фермата до трапезата и не смятате, че ОСП може да откликне. Не смятате, че ние трябва да продължим да произвеждаме храни в Европейския съюз. Но как можем само да внасяме продукти? Как може да имаме хран... продоволствена сигурност, ако разчитаме единствено на внос на храни и как ще помогнем на фермерите в селските райони? Заповядайте за отговор. Аз не съм казал, че не съм съгласен. Казах, че просто трябва да има връзка между тази стратегия и ОСП. Това не значи, че съм против Просто казвам, не може да се обявява стратегия преди да приключи работата по ОСП. Не може двете неща да се противопоставят. Трябва да мислим за продоволствена автономност и за опазване на климата, като отговорът е да няма толкова пестициди и да се върнем към истинската агрономия. Продължаваме с госпожа Томашич. Благодаря. ОСП е най-скъпата и най-малко ефективна европейска политика. В хода на историята няколко реформи е имало, но резултатите не са впечатляващи. Независимо от това какъв е модела, голямата степен на държавна интервенция превръща европейското сълско стопанство в скъпо, неефективно и неефикасно в глобален план. Имаме нови предизвикателства за економиката, за екологията, за биоразнообразието. Искаме селското стопанство да е климатично неутрално в дългосрочен план, но мисля, че в крайна сметка ще се провалим както и в миналото. Новите програми, които са скъпи по своя характер, не са устойчивото решение. Напротив, ние трябва да инвестираме в образователни програми, които да са достъпни за всички фермери. Само по този начин ще стимулираме конкурентоспособността и ще намалим натиска върху бюджета. Благодаря. Думата има госпожа Мулдиг. Kiitos, arvoisa puhemies, hyvä благодаря, госпожо председател. Господин комисар, в Финландия имаме една поговорка. Ако искаш да проявиш мъдрост, трябва да признаеш какви са фактите. А какви са фактите в момента? ОСП до момента не е била достатъчно ефикасна. В противен случай полетата ни щяха да се превърнат във въглеродни поглътители. Пестицидите са токсични, опасни са за общественото здраве. Трябва да признаем това. Не бива да санкционираме селскостопанските производители, които добре си вършат работата. Субсидиите по ОСП следва да допринесат за това производителите да осъществят преход към по-екологични методи на производство потребителите са готови да заплатят повече за етично произведени екологосъобразни храни. Трябва да се въведе и съответното етикетиране за подобни продукти. Господин Зойдо Алварес. Господин комисар, голяма част от нас искат по-устойчиво замеделие, което да допринася за целите 2020 година. Стратегията от фермата до трапезата също допринася, но имам чувството, че тук се съчетават най-различни неща. Някои смятат, че селското стопанство е нещо като смартфона – започваш с нещо и след това изведнъж то се разраства и е, служи за абсолютно всичко под слънцето. Но не прави това, за което е предназначено, именно телефонни обаждания. Ние искаме да се преборим с измененията на климата, да се намали използването на пестициди – на антибиотици, да се подобри биоразнообразието, да има по-добра информация за гражданите, хуманно отношение към животните и така нататък. Но да не забравяме, основната цел на селското стопанство е да се произвеждат продукти с високо качество на разумна цена. И това са правили и нашите фермери до сега. Тази стратегия от фермата до трапезата трябва да им помогне, да помогне на работниците по полетата, за да се изпълнят тези цели на една достъпна цена, която отговаря на усилията, които са положили. Благодаря. Думата има госпожа Нойхал. Благодаря за думата, госпожо председател. Вероятно, днес трябва да говорим за стратегията от фермата до трапезата. Забелязваме, че има известна доза нервност, защото в крайна сметка говорим за нещо друго. В действителност говорим за това, че по-настоящем има стари предложения за реформа. Например, Зеления пакт. Дали тази дори това предложение е добро. Оттам идва неравността. Би трябвало да признаем, че старите предложения не са съвместими с новата идея, зеления пакт. И за това тук се усеща нервност. Моля ви, не твърдете, че говорите от името на всички земеделци. Има много фермери, които искат да работят по нов начин. Аз няма да подкрепя това, което се предлага тук. Благодаря. Продължаваме с колегата Хлавачек. Пане комисаре, ми ве вас вкладам. Господин комисар, възлагахме големи надежди за вашата работа. Производителите на храни и селскостопанските производители са обект на несправедливи обвинения – някой от нас забравя, че нашите производители произвеждат най-безопасните, най-висококачествените храни в света. Храни на достъпни цени. Селското стопанство е сред най-регулираните отрасли. Производителите са онези, които първи усещат последиците от измененията в климата. Затова селското стопанство трябва да е част от решението. За съжаление, по Зеления пакт и по стратегията от фермата до трапезата не се вземат предвид производителите. Това са просто предложения за повече регулиране, за увеличаване на цените на производствените суровини и на продуктите. Защо насочваме действията си само към производителите, а не, например, и към търговците и към несправедливите субсидии? Госпожа Сардоне, благодаря, госпожо председател. Увлякохте се по Грета и изобретихте тази нова програма от фермата до трапезата. Това е една стратегия, чийто единствен стълб е рибарите и сълскостопанските производители да се превърнат в нещо като пазители на разпоредбите ви. Предвидени са различни принципи по тази стратегия, като например понижаване на цените на вложените ресурси. Така ще се понижи качеството на храните, ще се стимулира индустриалното производство. По време на изслушване казахте, че не сте против е, системата Nutri-Score и че възнамерявате да въведете нова система за етикетиране по системата от фермата до трапезата. Но не въвеждайте подобни нови системи, тъй като под претекста на общественото здраве и безопасността на храните, всъщност подкрепяте многонационалните корпорации. Господин Ропе. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Сегашната система има много недостатъци. Тя унищожава селското стопанство в някои региони, но го насърчава в други. Веригите за търговия на дребно също трябва да се споменат – в е, Литва е един от големите супермаркети. Миналата седмица продаваше месо с ниско качество, но това обикновено се прикрива. Днешните хранителни продукти често стигат до нас, след като са пропътували хиляди километри. Никой не ни пита дали това искаме, дали то е добро за околната среда, и за климата. В различните държави членки дохода на фермерите също може да е много различен. Имаме фермери първо и първа и втора ръка в Европейския съюз, като претендираме, че има свободно движение на стоки и услуги. Внасяме ГМО продукти – Ние трябва да осигурим добри условия за фермерите и хората в селските райони. Gracias, señora президент. Госпожа Зойдо Алварес Агилар. Благодаря. Знаем, че селското стопанство е в криза. Същевременно не се покриват разходите по самото производство. Имаме и търговски споразумения с страни, които работят при съвсем различни стандарти в сравнение с европейските. Това е пагубно за стотици ферми. Сега се е, заявява с гръм тази стратегия от фермата до трапезата, но ние не мислим за фермерите. Ние искаме само да намалим пестицидите, да увеличим нормите за хуманно отношение към животните – и аз се питам как ще реагираме на пазарната криза, която се наближава към Испания в този отрасъл и може би ще засегне и други страни. Без да помогнем на фермерите, няма никога да бъдем устойчиви. Трябва да предложим решение на отрасъл, който има нужда от повече разбиране и неотложна подкрепа. Кокалис. Благодаря. Думата има господин Кокалис. Благодаря. Аз съм член на комисията Агри и напълно подкрепям лидерската роля да бъде подета от ГД Санте. Хипократ каза, нека храната да бъде твоето лекарство и лекарството да ти е храна. Имаме нужда от стратегия за смягчаване на въздействието върху климата. Имаме нужда от ОСП, която да е приобщаваща, която гарантира справедливия преход. Европейците заслужават една е, чиста, здравословна, питателна храна. Фермерите пък, които ще се занимаят с този преход, имат нужда от висококачествени работни места. Време е да приспособим ОСП към амбициите на Европейския съюз. Трябва да имаме една интелигентна ОСП, добре финансово подплатена, която да изпълни целите за биоразнообразието и за климата на Европейския съюз. Зеления пакт също има своята стойност. Нека обаче да не вредим и да имаме нова ОСП. Благодаря. Думата има господин Амаро Алваро. Добре, господин президент, сеньор комисарио. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вие, господин комисар, споменахте много важни неща. Моята политическа група е съгласна с вас. Трябва да спрем с обезледяването на селските райони, трябва да имаме гаранция на продоволствието, сигурност на храните и ето защо има нужда от повече пари за ОСП. Обърнете внимание обаче – сега, когато обсъждаме тази прословута стратегия от фермата до трапезата, има нещо, което много ме тревожи. Всъщност тази стратегия е несправедлива за земеделците. Изглежда, че изведнъж Европейския съюз се събужда и решава, че земеделските производители са отговорни за всичко лошо, което се случва в нашите държави членки. Това е много несправедливо. Господин комисар, много добре знаете и ние много добре знаем, че една добра стратегия от фермата до трапезата може да успее само ако масата бъде изключена. Какво имам предвид? Ако изключите масата от уравнението, стратегията просто ще пропадне. За да имаме масата в уравнението обаче, трябва земеделците да са овластени. Какво имам предвид? Трябва да имаме необходимите инструменти. Финансовите инструменти пък трябва да са такива, че там да властва справедливост трябва да премахнем всички пречки. Благодаря. Думата има госпожа Мириам Дали. Благодаря, господин председател, господин комисар. Субектите в веригата за доставка на храни са готови да произвеждат храни по устойчив начин здравословни храни на достъпни цени. Те са готови да се включат в Зеления пакт. Затова и гледаме на стратегията от фермата до трапезата като на възможност за производство на здравословни храни, които да не са в ущърп на околната среда. Тази стратегия едновременно с това допринася и за ограничаване на разхищението на храни. Производството на храни допринася за почти една трета от световните въглеродни емисии. Затова и трябва да работим за въглероден неутралитет на селското стопанство до 2050 година. Трябва да намалим емисиите, да намалим разхищението на храни, да работим за по-устойчиво производство на храни, както и за нови възможности по веригата за производство на храни. Възможности за всички. Настояваме и за намаляването на употребата употребата на торове и антибиотици и пестициди. По стратегията трябва да има проследяемост за производителите. Те трябва да могат да консумират здравословни храни, намаляващи риска от рак и други заболявания. Храните не бива да съдържат и вредни химикали, като ендокринните дизруптори, например. Ако правилно приложим политиките си, Европейският зелен пакт може да е възможност и за производителите, включително и за земеделците и рибарите. Те са отрешаващо значение за производството на на устойчиви храни, от които да могат да се възползват всички. Благодаря. Следващият оратор е господин Мартин Хойсик. Синя карта, казва председателят. Madame Тун. тун. Thun. Yes, sure. Госпожа Фонтун. Ще отговорите ли на въпроса? И да, разбира се, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, колега, че ще отговорите на въпроса ми. Говорихте за проследимостта на храните. Имам към вас следния въпрос. Какво имате предвид с това? Проследимостта включва фактори като происхода, разстоянието и други. Не смятате ли, че двойните стандарти за качеството на храните, т.е. факта, че на пазарите в различните държави членки храните са с различно качество, без производителите да знаят за това, е изключително важен въпрос. Не би ли следвало когато храните са опаковани в идентични опаковки, съдържанието на тези опаковки да е с едно и също качество за потребителите? Благодаря ви за въпроса. Винаги сме имали много ясна позиция по отношение на двойните стандарти за качеството на храните. Всички граждани имат право да се ползват от храни с едно и също качество, независимо от това къде в Съюза се намират. Господин Мартин Хойсик. Благодаря ви господин председател, господин комисар. Ние разбираме какви биха били огромните проблеми, ако нямаме пчелни кошери и ако всички лоши предизвикателства се сбъднат. Това е ясно. Много са опасни пестицидите, те се използват масово в земеделието и в Европа и по света. Ние обикновено виним фермерите, но не те са виновни. Виновна е системата. Затова аз очаквам стратегията от фермата до трапезата да ни даде отговори и альтернативи, задължителни норми при пестицидите и при различните заплахи, за да имаме възможно най-добро управление – в името на фермерите и опасните пестициди да не стигат до пазара. Надявам се тази стратегия да не остане на думи, а да произведе конкретни резултати, безопасна храна и добри условия за фермерите, опазване на планетата. Но има заместник председателя Колая. Благодаря, господин председател. Искам да говоря по темата овластяване на потребителите, за да вземат те информирани решения. Мисля, че защитата на потребителите винаги е била основен приоритет за нас. За съжаление, доверието на потребителите се подкопа поради нежеланието да се забранят продукти с различно качество. Сега имаме възможност да решим част от проблема с стратегията, от която обсъждаме днес. Неотдавна започнахме информационна кампания относно качеството на продуктите и тя е много важна. Необходимо е да даваме по-добра информация на потребителите. Ключовото тук е етикета. Той трябва да дава информация за происхода на продукта. На следващо място – аспектите свързани с здравеопазването. Някои продукти се продават с различно количество захар или мазнини в различните държави членки. Това е неприемливо и комисията трябва да се заеме с проблема в своята стратегия. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Никола Прокачини. Благодаря, господин председател. Стратегията от фермата до трапезата до голяма степен се споделя, както от сълскостопанските производители, така и от потребителите, най-вече в моята страна, Италия. От друга страна, това не е економически неутрална стратегия. Добре е, че ще заложим на устойчивото селско стопанство, но от това ще се увеличат производствените разходи, а от тук и цените на продуктите. Да вземем за пример биологичното земеделие, както и мерките срещу интензивното земеделие. Ако не се предоставят поради това адекватни средства, ако не защитим дребните производители срещу големите корпорации, то ще подходим демагогски. Нищо повече от това. Изключително важно ще е също така производителите да бъдат информирани за териториалния происход на храните, както и за хранителната им стойност. Това не бива да е пожелателна мярка. Следва да се предприемат задължителни действия. Пожелавам ви успех, господин комисар. Благодаря, господин Мануел Бомпар. Благодаря, господин председател. Една хранителна политика за Европейския съюз е много важна, за да може всеки да има достъп до здравословна храна с добро качество. Плановете за пестицидите, за незабавната забрана на глифозата – подкрепата за биологичното е, земеделие. Трябва да се обвърже с бюджета по втория стълб на ОСП. Да се намали интензивното земеделие, да се помага на е, отглеждането на храни за човешка консумация, но фермерите не получават достатъчно за да живее достойно. Същевременно имаме тези с огромните площи – би трябвало да се е, въведе реален таван при помощите, а не само да се мисли за площите. Най-малкото 30% от бюджета трябва да се преразпредели, както предлага и Комитета на регионите. Само така фермерите ще могат да се справят с предизвикателствата на бъдещото биологично земеделие. Госпожа Марлене Мортлер. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Днес ни се искаше да разговаряме с колегата ви Тимерманс. Не би ни се искало да говорим само за него. Не може да се прилага стратегията от фермата до трапезата без да участваме ние, специалистите по селското стопанство. Не можем също така да квалифицираме всички производители като престъпници. Те отново ще излязат на улицата, ако не разбират законодателството ви. Защото селскостопанските производители не следват приумици, когато управляват стопанствата си. Те спазват изискванията на Европейския съюз, например за торовете. Господин Тимерман Франс предвижда драстично намаляване на употребата на препарати за растителна защита с цел повишаване качеството на продуктите. Но тук не започваме от нула. Обичайна практика в селското стопанство е да се намалява и оптимизира употребата на продуктите за растителна защита. Официални данни сочат, че продуктите на Европейския съюз са сред най-безопасните в света. Така че търсете решения, не сочете с пръст виновниците. Производителите ни са готови да прилагат новаторски методи, но ако потребителите не заплатят по-висока цена за вашите допълнителни забрани изисквания, то цената трябва да се заплати от господин Тимерманс. Можем да се откажем от много неща, но не и от насъщния си хляб. Затова и ценим работата на сълскостопанските производители. Селското стопанство е единственият отрасъл, отрасъл, който генерира кислород и поглъща въглерода. Това е един от, единствения отрасъл, който допринася за борба срещу климатичните промени. Нека господин Тимерман създаде и добър политически климат и работи за производителите, а не срещу тях. Синя карта за вас ще отговорите ли на въпроса? Госпожо Мортлер, ще отговорите ли на въпрос на колега? Да, колега, имате думата. Госпожо Мортлер, знаете, че тъкмо в Нюрнберг сега се провежда изложението Биофах. Има селскостопански производители, които могат да произвеждат хляб без да употребяват пестициди. Постоянно твърдите, че трябва да се използват пестициди, трябва да се използват торове. Бихте ли била готова да продължите да насърчавате този сектор? В Бавария гражданите ясно заявиха, че трябва да се намали употребата на пестициди и торове. Смятате ли, че можем да запазим статуквото или трябва да се промени нещо? Уважаеми колега, не казах това, което казахте, че съм казала. Винаги сме готови да работим за намаляване и оптимизиране на употребата на пестициди и на торове. И не дейте също да твърдите, че в биологичното земеделие не се използват пестициди и торове. Утре, между другото, аз ще участвам в изложението Биофах. Не се крия. Готова съм да разговарям с всички. Нека и аз ви задам от своя страна един въпрос. Отправям въпроса си към госпожа Винер. Защо председателят прекъсва ораторката? Госпожа Юте Гютеланд. Благодаря, господин председател, господин комисар. Храната е живот и е от съществено значение Европа и нашата част от света да промени земеделските си практики, за да може те да са по-устойчиви от климатична и екологична гледна точка. Тази стратегия от фермата до трапезата за устойчиви храни е важен компонент от Зеления пакт. Производството на храни, на него се пада една трета от вредните емисии и сектора, освен това, допринася за това, че много от видовете измират. Пчелите, например, са много пострадавши от начина по който произвеждаме нашите храни. Ето защо сега трябва да променим нашите практики. Целта трябва да бъде устойчиво земеделие. Законовата рамка на Европейския съюз и данъчните постъпления трябва да се използват за промяна на практиките. Трябва да укрепим биоразнообразието, да премахнем ендокринните дизруптори, да се справим с антибиотичната резистентност. Трябва да има здрави, здравословни храни за здрави хора. Това трябва да бъде целта на стратегията. Благодаря господин Есгар Кристенсен. Благодаря господин председател. Аз самия съм земеделец и тази стратегия, искам да кажа, че е свързана с храните. Храната, която консумираме, е много важна. Храната трябва да е чиста, трябва да е питателна, трябва да бъде произведена устойчиво и да бъде екологично съобразна. Може ли комисията да ми каже дали стратегията ще съдържа стимули за това потребителите да разбират, да знаят дали храната, която консумират, в крайна сметка отговаря на тези изисквания. Искам да попитам комисията, освен това, как ще включи всички производители, големи и малки? Мисля, че е изключително важно да поставим акцента върху това всички производители да произвеждат устойчиво, вместо да поставим акцента върху големината. Всички трябва да участват в процеса. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Мик Лолас. Благодаря. Стратегията от фермата до трапезата е, ни дава възможност да подходим холистично към биоразнообразието, промяната на климата, неравенството и условията за фермерите. В стратегията има много добро споменаване за подкрепа на фермерите при този преход, но ни трябва една устойчива цена за производителите. Дребните ферми са най-важни – за биоразнообразието за огромен брой от населението, но глобализираната индустриализирана система за предоставяне на храни чрез супермаркетите е заплаха. През 70-те години повечето ирландски ферми бяха под 20 хектара, сега са над 32. 40 000 ферми пострадаха от политиките на правителството и Европейския съюз. Сега с стратегията можем да се откажем от това интензивно земеделие. Благодаря. Благодаря, господин Франц Богович. Европейските сълскостопански производители произвеждат безопасни, висококачествени продукти. Методите на производство отчитат хуманното отношение към животните, екологосъобразни са. Ще постигнем успех по стратегията от фермата до трапезата само ако работим заедно с сълскостопанските производители. Те следва да я реализират. в рамките на общата селскостопанска политика по Зеления пакт и по стратегията от фермата до трапезата трябва да има мерки за стимулиране на селскостопанските производители. Не бива да им се налагат само забрани. Трябва да се даде възможности на младите производители. Семейните стопанства пък с помощта на прецизното земеделие следва да могат да намалят употребата на пестициди и торове. Трябва също така да се съкратят и циклите за доставка доставка. Следва да се постигнат и добри цени, както за производителите, така и за потребителите. Крупните субекти по веригата за доставки не бива да възпрепятстват работата на сълскостопанските производители. Трябва да се ограничи и разхищението на храни. Трябва да възприемем по-положителен подход. Не бива да всяваме страх и да въвеждаме забрани. Господин председател, господин комисар, Очаквам тази стратегия да допринесе за производството на качествени, устойчиви храни. Важното е фермерите да останат там, където са, да допринасят за добра хранителна верига. Естествено, не трябва да забравяме биологичното разнообразие, е, екологията. Това беше казано вече. Относно Пестицидите и използването на антибиотици, те трябва да бъдат намалени, трябва да се попречи на прахосването на храни. Освен това имаме нужда от друг подход относно сключването на търговски споразумения и относно вноса на храни в Европа. Комисията тук има важна, водеща роля. Трябва да включим всички политики в това начинание. Благодаря. Думата има Елси Катайнен. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Ние трябва да се отнасяме холистично към хранителната система и тази нова стратегия ни дава отлична възможност да помислим за цялата верига на производство на храни, фермерът не е единствената брънка в нея. Ние трябва да мислим за дистрибуцията, съхранението, както и загубата и разхищението на храни. Ние говорим за фермерите, защото, разбира се, всичко това се отразява и на тях. Има нелоялни търговски практики, за които едва започваме да говорим. Единствено печелившите е, ферми могат да произвеждат добра храна и да се борят с измененията на климата. Затова производителите трябва да имат достоен доход. В Финландия имаме специални селско-стопански политики. Надявам се младите да продължат да работят в тази област. Нека ви съобщя, че от сега нататък няма да може вече да се записвате за спонтанно изказване. Достатъчно колеги вече са се записали. Обръщам ви също внимание, че в списъка с записалите се за изказване има и хора, които се изказаха вече по време на дебатите. Няма да им дам думата за спонтанно изказване. Няма да дам думата за спонтанно изказване и на онези, които са използвали синя карта по време на дебата. Става дума за трима души. Трима души, които са се записали за спонтанно изказване, но вече са участвали в дебата. Госпожа Кристина Шнайдер. Благодаря, господин председател. Господин комисар, амбициозните стратегии по Амбициозните цели по стратегията от фермата до трапезата ще могат да бъдат постигнати само ако работим с производителите, а не против тях. Изключително важно е да бъдат ангажирани те. Основната задача на селскостопанските ни производители е да произвеждат здравословни храни на достъпни цени. Нашата политика трябва да допринесе за това. Изключително важно е в рамките на стратегията от фермата до трапезата Европейската комисия да отстоява конкурентоспособността на нашите производители на международния пазар. Допълнителни изисквания като намаляването на препаратите за растителна защита ще са осъществими единствено и само ако комисията и парламентът открито започнат да говорят за лицензирането и използването на нови технологии. Трябва да има справедливо ценообразуване за сълскостопанските продукти. Следва да се признае приносът на производителите към обществото. Тук е особено важна ролята на потребителите. Единствено и само ако потребителите могат да вземат информирани решения, ще можем и да постигнем крайната си цел. Но за това е необходима общоевропейска система за етикетиране на храните. Госпожа Клара Агиле Милер. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вие знаете, че повечето от нас сме се ангажирали с устойчивото развитие и разбира се, сме поели ангажимент по Парижкото споразумение и в моята група и в тази пленарна зала това ни обединява. Но мисля, че да говорим за зеления пакт или стратегията от фермата до трапезата, без да се отчита това, което вече е направено, а да говорим само за голямата промяна, това не бива да се прави. Да, трябва да се намалят ПРЗ, но трябва да се помогне на фермерите, за да има иновации, да могат да се борят с измененията на климата. Трябва да им се предложат альтернативи. За това, без да се ангажираме с селското стопанство, без да проявим разбиране, ще бъде невъзможно стратегията да има успех. Така че нека всички поемем ангажимент и да подкрепим селските стопани. Благодаря, госпожа Атидже Алиева Вели. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Европейският съюз има амбицията да зададе световните насоки за устойчиво земеделие. Считам обаче, че устойчива хранителна система може да бъде постигната само чрез цялостен балансиран справедлив и координиран подход. За да бъдат преходът и стратегията амбициозни реално постижими те трябва да бъдат обезпечени с нужния финансов ресурс и опростена регулаторна рамка. в тази връзка апелирам към комисията да гарантира синергията между различните линии на финансиране и различните стратегии касаещи земеделието както и да осигури силна взаимна допълняемост на политиките в различни области. няма съмнение че земеделските производители ще имат централна роля за постигане на целите на стратегията и те трябва да бъдат изслушвани разбирани подпомагани и насърчавани а не да бъдат обект на несправедливи обвинения. само ако всички заинтересовани страни имат участие в този процес можем да постигнем един балансиран подход околна среда и справедливи доходи за фермерите. благодаря pane komisaři nemáte to lehké věřte že zemědělците. господин комисар не сте в лесно положение. Селскостопанските производители следят дебатите ни, тъй като знаят, че те ще имат пряко отражение върху работата им. Те трябва да знаят, че ние ги подкрепяме. Селскостопанските производители знаят също така, че те трябва да понесат последиците от измененията в климата. Знаят, че нещата не се свеждат само до зеления пакт. В Чехия, например, може да има проблеми с заболяванията по културите, именно заради измененията в климата неблагоприятно се отразяват на селскостопанските производители и вносът на ефтини продукти от трети страни. Има и проблем с търговците. Субектите в търговската мрежа са с доминираща позиция спрямо селскостопанските производители. Как ще подобрите положението на сълскостопанските производители? Как ще ги поставите в по-изгодно положение спрямо търговците? Трябва да подпомогнем онези производители, които са загрижени за биологичното разнообразие, за горите, за природата. Госпожа Морети, уважаеми господин комисар, веригата на производство на храни отговаря за 21 до 36% на световните въглеродни емисии. Настоящата система не е устойчива, като се имат предвид предизвикател обстоятелствата. Трябва да произвеждаме повече, използвайки по-малко ресурси, гарантирайки за всички здравословни и безопасни храни. Гражданите са на наша страна. Те изискват от нас прозрачност и сигурност. Не е достатъчно обаче само да променим нормативната уредба. Трябва да променим изначално системата, начина си на живот. Изключително необходим е цялостният подход. Трябва да се обвържат политиките в областта на общественото здраве, екологията и селското стопанство. Освен това, трябва да бъдат по-добре информирани и потребителите за храните, за производствените процеси, които стоят за тях, както и за хранителната им стойност. За целта е необходима единна система на етикетиране, която да информира потребителя без да му оказва въздействие и се основава единствено и само върху научни констатации. Благодаря, госпожа Лутген. Merci, euh, благодаря, господин председател, господин комисар. Аз трябва да кажа, че имам голямо доверие на европейската селско-стопанска продукция и се гордея с нея, така че искам да благодаря на нашите приятели и фермерите – мисля, че трябва да има някакъв баланс между потребителите и фермерите. Първо, тази стратегия изисква активното участие на фермерите. Те трябва да са заинтересована страна, така както и потребителя. На второ място трябват ни нови инструменти по финансирането на този преход, за да се помисли за добавената стойност на Европейския съюз, на Зеления пак трябва да им помогнем при прехода и на трето място да има закрила за потребителя, за фермера, за околната среда, да се засили контролът и да се мисли за продуктите, които се внасят на нашата територия по един несправедлив начин. Благодаря ви за тази стратегия. Личен. Благодаря, господин Людген. Следващия оратор е господин Мохамед Шахим. Шахим, нека да ви помогна. Шахим е името ми. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, колеги. Нека сега да се възползваме от възможността, която имаме. Нека да създадем една стратегия, която обаче да не избързва. Какво имам предвид? Не можем да лансираме тази прословута стратегия от фермата до трапезата без да реформираме ОСП. Стратегията би била отслабена, ако прибегнем до тази стратегия. 80% от всички субсидии отиват за 20% най-големи, най-крупни стопани. Тази помощ, голяма част от нея отива и за мултинационални дружества. Тези фермери, за които говоря, имат колосални доходи. Реформата на ОСП трябва да е такава, че да не се пренебрегват фермерите. Ако продължим в същия дух, просто ще навредим на дребните стопани и ще помагаме само на големите. Господин Ярослав Калиновски. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Европейските селскостопански производители са изправени пред нови предизвикателства. Вменяват им се и нови задължения в рамките на Зеления пакт. Предложеният бюджет за ОСП обаче предвижда съкръщаване на финансирането. Ако съкратим финансирането, няма да постигнем успех. Директните плащания трябва най-накрая да достигнат до производителите. Абсурдно е, че онези, които получават директни плащания, не са производители, а земевладелци. Какво смятате, господин комисар, за новия данък, който смята да въведе комисията върху месото с цел ограничаване на потреблението му и намаляване на въглеродните емисии? Тревожен е този план. На него ли ще се основава стратегията ви? Ако това наистина е така, то ще спаднат доходите на производителите. Госпожа Кармен Аврам. Благодаря ви. Зеленият пакт ще бъде най-голямата революция от индустриалната революция на сам. Фермерите ще имат трудна задача при едни неясни условия. Трябва да предоставят здравословна храна на стотици милиони. Но Днешното земеделие като че ли е твърде трудно, твърде скъпо, твърде изложено на неконтролируеми фактори. Затова мнозина се отказаха от него. И още мнозина ще го направят. Но кой ще ги замени? Къде са поколенията, които трябва да превърнат Зеления пакт в история на успеха? Комисията би трябвало паралелно с тази стратегия да започне неотложно програма за насърчаване на младите хора, които да се върнат в селските райони, за да може да се извърши тази резолюция. Колегата Ансандер. Благодаря, господин председател, господин комисар. Стратегията от фермата до трапезата може много да допринесе за нашия селско-стопански сектор и за потребителя. Но за да се изпълни това, трябва да има последователност и реализъм. Последователно, защото климатичните предизвикателства означават бюджет, който да отговаря на предизвикателствата. Не може да приемем урязването на средствата, така че фермерите да постигнат повече с по-малко пари. Трябва да се мисли за текущата реформа на ОСП и Зеления пак. Трябва ни, както казах, и реализъм. Да стъпим върху науката, а не идеологията. Нека да не отнемаме на този отрасъл иновативните технологии, от които се възползва света. И накрая, за нас фермерите трябва да бъдат решението на проблема, трябва да са в центъра на стратегията. Това е много важно за економическата жизненост и конкурентоспособност. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо. Стигаме до спонтанните изказвания. Господин Мандерс, процедурен въпрос. Казахте, че онези, които са задали въпрос с синя карта, не могат да участват в спонтанните изказвания. Мисля, че имаме нужда от яснота. Ако бяхте заявили това в самото начало, нямаше да използвам синя карта. Мисля, че е справедливо да получа думата. Уважаеми колега, в правилника за дейността няма нещо подобно. Там се казва, че председателя решава колко сини карти могат да бъдат използвани и кои искания ще приеме. Когато поех председателския пост, казах, че има твърде много искания. И тъй като има твърде много искания, трябва да реша какво е справедливото разпределение и какво да правя с тези искания. Думата има президента Басеско. Думле комисар. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Съското стопанство е от съществено значение. Жизнено важно е то за Европа и за Румъния, в частност. За съжаление, конкуренцията на европейските пазари между европейските производители – е силно изкривена поради нивото на субсидии. Нека да дам един пример. В Румъния субсидията е 190 евро на хектар, във Франция е 420 евро. Не призовавам за намаляване на нивото на субсидиите във Франция, призовавам за увеличаване на субсидиите за румънските фермери – Същото, между другото, се случва и в говедовътството. Стигнахме до момент, при който суровините се внасят от европейски държави. В Румъния суровините са по-скъпи, отколкото в други страни. Господин Олекас от социалистите и демократите. Няма го. Госпожа Хилде Фалтманс. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Отлични бяха днешните разисквания по стратегията от фермата до трапезата. Трябва да говорим за тази стратегия. Аз съм дъщеря на селскостопански производител. Когато обсъждаме тази тема, то не бива да вменяваме вина на общо основание. Разбира се, сълскостопанските производители трябва да допринесат за реализирането на Зеления пакт и на стратегията от фермата до трапезата. Но какво бе положението през изминалите години? Ежедневно по хиляда стопанства трябваше да преустановят дейността си. Болезнено е това. 4 милиона стопанства преустановиха дейността си през изминалите години. В Фландрия се излъчва една интересна телевизионна програма, фермер си търси жена, но скоро може би ще трябва да се излъчва телевизионната програма Европа търси фермери. Направете нещо, за да може селското стопанство да оцелее. Какво трябва да направим за целта? Трябва да се съкрати цикълът на доставки. Трябва да подпомагаме жените и младите производители в сектора. Äh, Благодаря. Много се радвам, че комисията предложи стратегията от фермата до трапезата. Да се надяваме, че тя ще бъде насочена към производството, устойчивото производство на висококачествена храна и ще засегне цялата верига от производството до края и разхищението. За нас е важно здравето на хората, на околната среда и разбира се фермерите и в Европа и в развиващите се страни трябва да имат необходимия доход. Не бива толкова да вредим на климата, знае всички тези цели. Сегашната ОСП и финансирането по нея обаче не допринася за един такъв резултат. Ще промените ли предложението за ОСП, за да имаме устойчиво производство на храни? Госпожа Сандра Перайра, благодаря, господин председател. Аз съм от селски район. За съжаление, знаем на какво са подложени фермерите. Ние подкрепяме части, аспекти от стратегията от фермата до трапезата. Беше казано, че трябва да има справедливи условия за всички фермери в селските райони. Беше казано, че трябва да се гарантира безопасна храна за всички. Само, че сега има либерални мерки, които са от полза само за интензивното замеделие, за големите фирми, за чужденците. И ето защо ресурсите, благодата на земята се изчерпват. Трябва да подкрепим семейните стопанства, малките стопанства. Това трябва да е в центъра на нашата стратегия, но по-настоящем това не е така. Целите, които преследвате, са други. Господин Демейо, благодаря господин председател. Господин комисар, намираме се в деликатен момент. Нека да изясня, че селското стопанство е един динамичен отрасъл. Работещите в него работят с ентусиазъм, предават ноу-хау от поколение на поколение. Често говорим за предизвикателства, но нека ви припомня, че сълскостопанските производители всеки ден се изправят пред нови предизвикателства. Готови са да се изправят пред тях и в бъдеще, но трябва да ги подпомогнем, а не да ги виним. Нашето селско стопанство произвежда висококачествени продукти. То не работи против зеления пакт. Общата селскостопанска политика беше сред основните елементи на европейската интеграция Длъжни сме по тази инициатива да заложим на сезонността, на териториалността на производството, на предоставянето на добра информация, но не чрез опростени схеми, защото зад всеки един продукт стои определена идентичност, стои определен регион. Господин Урек. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, обсъждаме е, стратегията от фермата до трапезата. На регионално ниво ние се опитваме да въведем подобни практики. Това е сега една инициатива на Европейския съюз. Изискването за географските указания тук не се отчита. И онова, което имаме по принцип, облагодетелства само производителите на ефтини храни. Справедливост няма. Един земеделец у нас получава на хектар около 200 евро. В Австрия и в другите европейски държави субсидиите са много по-високи. Тези субсидии всъщност се получават от 20% най-големи земеделци. Как можем да говорим тогава за подкрепа на малките фермери? Това е стратегия, която е насочена само към най-големите и трябва да има промяна на плановете. Господин Чоходаро. Е Благодаря ви, господин председател. Тази стратегия трябва да направи три неща. Да подкрепя фермерите, да се мисли за субсидии, финансови стимули, консултации. Всички ние искаме безопасни продукти, правилно етикетирани, произведени при едни и същи стандарти, които не вредят на околната среда. Трябва да има задължителни мерки. Аз съм от Румъния – трябва да получаваме същите субсидии за румънските фермери, каквито се получават във Франция. Освен това, в цяла Европа трябва да се продават едни и същи храни. Трябва ни програма за консултации, която да позволява на фермерите да получат финансиране. Господин Кели. Не се случва често да съм съгласен с колегата Уолас, но днес наистина съм съгласен с него. Съгласен съм, че трябва да се прави разлика между крупните субекти и по-малките стопанства. Тези малки семейни ферми произвеждат питателна храна при спазването на възможно най-високи екологични стандарти. Мисля, че не се прави разлика между храната, която произвеждат тези производители и тази, която произвеждат крупните субекти. Не се прави разлика при определянето на размера на плащанията. Мисля, че сега по новата стратегия ще може да се направи тази разлика, така че онези, които наистина се нуждаят от нашата подкрепа, да я получат. Трябва също така да получат нашата подкрепа онези, които се занимават с екологично земеделие, използвайки естествени ресурси и не прилагат прилагат интензивни методи. Благодаря. Давам думата на комисар Войчеховски за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на всички, които се изказаха. Няма време, естествено, да отговоря на всеки един въпрос или на всяко едно изявление но мисля, че дебата беше изключително интересен и изключително своевременен. Благодаря в частност на господин Линс и на Комисията по селско стопанство. Стратегията още не е разработена. Още работим по нея. Има известни насоки, защото беше взето решение за Европейския зелен пакт, има обаче много-много идеи и аз ще използвам част от идеите, които вие предложихте тук. Аз работя усилено по сълско-стопанските аспекти на Зеления пакт и искам да кажа, че ще се опитам да отчета максимален брой от вашите предложения. Нека да ви напомня обаче, че комисаря Кириакидис която отговаря за здравеопазването, е много важна с а, своя портфейл. Естествено, че най-важното тук обаче са земеделските производители. Аз напълно подкрепям казаното от вас. Беше подчертано неведнъж, че стратегията трябва да е за благото на фермерите, не срещу тях да има стимули. Много говорихте за бюджета. Ако искате да накарате фермерите да използват по-малко пестициди, по-малко торове, да заложат на по-добро управление на водите, да произвеждат екологично като цяло, трябва да се осигурят ресурси. По първия стълб, по различните екологични схеми, има средства, има средства и в рамките на втория стълб. Ето защо бюджета е изключително важен. Вие споменахте последователността и аз бих искал първо да се приеме стратегията и след това да се въвеждат промени в ОСП. В тази последователност трябва да се върви. От друга страна, за съжаление, реформата на ОСП е още от 2018 година. Комисаря фон дер няма предложения във връзка с ОСП, защото няма време за това. Не можем да отваряме тази глава още веднъж. ОСП ще трябва да се приспособи, а ние ще работим с съвета и парламента за това бъдещите правила в рамките на ОСП да отразяват стратегията, която ще приемем. Аз мисля, че стратегията е една възможност. Особено за малките и средните стопанства, които изчезват с една невъобразима скорост. Трябва да подобрим положението. В Европа има и малки ферми, и ферми, които работят интензивно и са големи. Малките стопани са готови да работят за решаване на проблемите на климата. Не искаме от пазарите да изчезнат нито големите, нито малките. Съответно, трябва да се търси устойчивостта и равновесието. Трябва да се отчитат интересите на всички типове стопанства. Органичното замеделие е изключително важно и то трябва да бъде доразвито в рамките на стратегията от фермата до трапезата. Не само що се отнася до обемите, като цяло искаме да насърчим консумацията на органични, на, на, на чисти, органично произведени храни. Ние имаме най-добрата, най-чистата храна в целия свят. Тя отговаря на много строги изисквания. Тя е наша запазена марка в целия свят и тя много се цени. Необходимо е да защитим производителите на тази храна. Много от вас споменаха защитата на фермерите срещу вноса. Трябва да призовем за спазване на едни и същи стандарти, но знаете, че съществуват правилата на СТО и те представляват известно ограничение пред нас. Бюрокрацията, стратегическите планове, те са от голямо значение. Ще работим в тази връзка. Искам да ви обещая, че когато правя оценка на плановете, предоставени от държавите членки, ще положа всички усилия, за да може да се намали бюрокрацията и за да се улесни малко живота на производителите. Защото аз лично мога да потвърдя, че много често никак не им е лесно. Госпожи и господа, много ви благодаря. Благодаря ви за този толкова интересен дебат. Дебата, между другото, се води не само тук в пленарна зала в парламента. Аз мисля, че самите производители сега имат по-голяма сигурност относно това в каква посока ще поемем. Искам да ви уверя още веднъж, че Европейската комисия ще положи всички усилия за това, защото тази стратегия да бъде приложена за благото на фермерите, за благото на производителите и за благото и светлото бъдеще на европейското селско стопанство. С изказването на комисаря приключва и дебата по тази точка. Отиваме на следващата точка от дневния ред. Това са разискванията по случай нарушаването на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Първият дебат ще е посветен на Гвинея и по-специално насилието спрямо протестиращите. Ще започнем с авторите на този проект. Започваме с госпожа Херцбергер Фуфана. Благодаря ви. Република Гвинея преминава през много труден етап с увеличено насилие. Е, Сувереност властта трябва да остане в ръцете на народа. Народът трябва да бъде уважаван и това да е отразено в държавните институции. Но от миналата година, откакто президентът Конде обяви планове за промяна на Конституцията, гражданското общество се обяви против този проект и се стигна до насилие. Докладва се за полицейско насилие и това води до разгорещяване на страстите. Много ви моля, колегите в залата говорят, казва ораторката, много те моля, Мария Арена. Съжалявам, господин председател, но не мога да говоря, когато някой до мен разговаря. Наистина съжалявам. И тъй полицията е използвала жена като човешки щит, за да се защити от камъните на протестиращите. Основният въпрос, който трябва да си поставим е откъде идва това насилие, кой го провокира. Република Гвинея трябва да бъде насърчена да води диалог по тези толкова важни въпроси да може да се участва и да се намери мирно решение. Трябва да се сложи край на тези едностранни действия. Не може протестиращите да бъдат бити, да страдат заради използването на сълзотворен газ. Правителството на Гвинея каза, че Гвинея е суверенна държава но същевременно не бива това, което се случва в държавата, да заплашва населението заради избраната политическа ориентация. Европейският съюз трябва много да помисли за нашите партньорства с Африка, да подкрепя правовата държава, правата на човека и приобщаващата демокрация и при нас, и при нашите партньори. Äh, Уважаеми колега, оставих ви 45 секунди да говорите повече от отреденото време, защото имаше междувременно коментари, но много ви моля, придържайте се към отреденото време. Мария Арена има думата. Благодаря, господин председател. Сега в третия мандат на президента там се шири нестабилност и бунтове, защото гражданското общество възстава срещу референдума. Обаче силите за сигурност реално откриват огън срещу протестиращите. И ние призоваваме те да реагират по един адекватен начин на кризата. От 19-та година октомври вече са убити десетки. Над 70 са загубили живота си и тази година. Подтиска се свободата на словото. Осъждаме това насилие и призоваваме правителството на Гвинея да създаде една сигурна среда за демонстриращите – и е, да е, предприемем мерки срещу насилието. Народа трябва да има е, право да, да упражнява основната си свобода да демонстрира. Всичко останало засяга върховенството на закона и демокрацията. Нека да си спомнят властващите откъде идват. Редно е да се търси за е, едно демократично решение на кризата. Също е, службата за външна дейност е, би следвало да търси диалог и посредничество с тази страна, като се има предвид насилието с изборите. Господин Чернецки за една минута има думата. Пани Przewodnicząca, Szanowni Państwo, мисля, че trzeba presji presji аз е, мисля, че Европейския съюз е, трябва да окаже натиск, за да не се задоволяваме само с е, думи. Нашата економическа помощ трябва да бъде обвързана с ясни условия, а именно спазване на основните стандарти. В президента на Гвинея трябва да си припомни, и Европейския съюз трябва да му напомни, че министър-председателите, които са загубили властта след изборите, като Камерон и Конте, те загубиха властта след референдум. Думата има Вилануева Руеса да протестираш е политическо, гражданско право, защото хората искат да вземат съдбата в ръцете си но виждаме, че има връщане назад по отношение на гражданските политически свободи. Например, правото да се протестира, както виждаме в Чили, в Близкия изток, в Азия. Днес говорим за Гвинея. Конде не трябва да прехвърли разрешените президентски мандати, както иска. Хората са излезли на улиците от, аф, от африканските а, организации за правата на човека настояват а, също да се спазват а, човешките права, както и правата а, на журналистите, да се а, защитава човешките права означава да не се а, допуска да се използва помощта която се оказва на страната от мултинационални компании и да се спазва предвиденото в споразумението от Котоно. Благодаря. Господин Лега има думата за една минута. Благодаря. Тези, които трябва да променят Конституцията, за да останат на власт, сигурно трябва да мислят дали да не си сменят професията. И това е вярно не само за Путин, но и за Конде. И нека е, да кажа, че това не е единственото, което двамата президенти имат общо. Те е, абсолютно са готови да запушват гласа на гражданите, да преследват е, журналисти и лидери на опозицията, които търсят демократичните си права. Те се занимават и с минодобивно дело заедно. Гвинея добива боксита, Русия има нужда от него. Също е и най-големия производител на алуминий. Т.е. Русия внася боксит от Гвинея, за да произвежда алуминии. <clears throat> Така че нищо изненадващо няма, че бившия посланник на Русия в Гвинея открито подкрепи неконституционните опити на президента да запази поста си. От 2002 година 11 лидери на Африка е, предприеха много е, нездравословни мерки да запазят е, поста си. Същото се отнася и за президента на Гвинея. Време е да... Човек трябва да знае кога е време да се отложи, защо, да, да се откаже от поста си. Защото народа на Гвинея заслужава много по-добра конституция, за която са се борили толкова дълго. Спреха е колега Ютин в 1 минута Колегата Отян. Благодаря, госпожо председател, дама и дами и господа. Президента Алфа Конде някога беше надежда за Африка, но днес в края на втория му мандат изборите се бавят. Има опити за промяна на Конституцията. Очевидно той иска третия мандат. По-лошото е, че има демонстрации, срещу които се използва сила. Демонстрациите се провеждат заради усилията за, за промяна в Конституцията. Хората искат върховенство на закона, но правителството потиска демонстрантите, арестува ги. Ние не приемаме това. Очакваме от правителството да спазва правата на човека. Очакваме също така опозиционните лидери да бъдат освободени, ако са затворници на съвестта и да се даде възможност на хората да изразяват своето мнение. Най-доброто би било хората да могат да изразят своето своите виждания на парламентарни избори, при това демократични избори. Това заслужава народа на Гвинея. И това трябва да се случи незабавно, не трябва да се допуска ново отлагане. Проект за промяна на Конституцията не бива да мине. Президент Алфа Конде трябва да се отегли. Господин Кели, за една минута. Когато беше избран Конде за президент през 2010 година, ние считахме, че започва нова демократична ера за Гвинея. Така считаха много хора, но той, когато получи властта, поиска да я задържи завинаги. И сега предприема крути мерки срещу протестиращите опозиционери. Той иска да се промени конституцията, за да може да се задържи на власт още по-дълго. Не е изненадващо, че хората протестират. И отново срещу тях се предприемат твърди мерки. Ние обсъждаме въпроса днес тук и трябва да направим всичко, което е по силите ни – за да накараме Алфа Конде да се съобразява с Конституцията в сегашния вид. Господин Зориню, за една минута. Благодаря, госпожо председател недемократични ветрове е, духът в Гвинея от 10 години. Президента се опитва да променя конституцията, за да може да е, бъде на власт трети мандат. Това съвсем разбираемо поради протести в страната. Стотици са преследвани, радени, ранени, десетки са убити от силите на, за сигурност. Няма информация, не им се дава право за демонстрации. Европейския съюз и економическата общност на западноафриканските държави трябва да установят кой е отговорен за насилието и да го прекратят. Призоваваме властите да организират справедливи, е, свободни избори, да си извадят съответните полуки и да дадат възможност на опозиционните партии да действат демократично и свободно. В този район се шири насилие и вече трудния, така или иначе трудния живот на хората става все по-труден. Международната общност трябва много внимателно да обсъди бъдещето на Гвинея. Благодаря, господин Берг. Няма микрофон ораторът. Благодаря, госпожо председател. Съм малко стъписан, че Република Гвинея е включена като тема по неотложен въпрос. Има най-различни твърдения, които са включени в проекто резолюцията. Дори информацията от Amnesty International е предпазлива, когато става дума за насилие от страна на демонстрантите. Има също и контрамерки, които са също толкова а, крути от а, страна на силите за сигурност. Президента Конде иска да се реформира Конституцията, тъй като тя е остатък от колониално време. Това не е проява а, на а, диктат. Хората чрез референдум могат да заявят как виждат бъдещето на своята страна. Изглежда, че някои, поли... някои политически партии се канят да бойкотират изборите и изобщо да не участват в тях. Вместо да говорим по подобни теми в периода, когато обсъждаме спешни въпроси, по-добре е да водим диалог, хората да участват в избори. Това е демократично. Нека да не се намесваме в сфери, където нямаме никаква работа, защото можем да влушим положението. Благодаря, господин Касталдо, за една минута. Благодаря, госпожо председател. 2019 година беше година на вълна от протести в всички части на света, много различни по ниво на развитие, култура и богатство. Добри и в Гвинея. Имаме социална революция с все по нарастващи искани за демокрация. От 14 октомври в цялата страна бяха организирани демонстрации срещу несправедливата конституционна реформа на президента Контест. Протестите се срещнаха решителен отговор от, от страна на силите за сигурност. Много често отговорът на властите е свързана с репресия, произвол арести и произволни арести и нарушаване на основните свободи. Ситуацията е много тревожна. Ние трябва да следим това, което се случва да настояваме за диалог между всички социални сили и да си сътрудничим с всички, за да се избегне гражданска война, но също така и нашите предприятия да престанат да изнасят оръжие в страни, кои, в които те могат да се използват срещу е, гражданите и срещу общественото мнение. Благодаря колегата Мариани за минута и половина. Благодаря в Африка започва да се прекратява ерата на френското влияние. Тези страни се отделят от колониалните си владетели и се създава постоянно неравновесие. Там се намесват и, и международни финансови интереси, които далеч не благоприятстват положението. Гвинея, Гвинея Конакри е независима и тя може свободно да избира дали да промени е, конституцията си. В момента се отправиха много критики към президента Алфа Конде. Да, не е допустимо да има насилие срещу демонстранти, но не е редно и да се демонстрира по този начин, както показват някои свидетелства. Защо трябва да се възмущаваме от конституционната реформа, след като, както казаха тук, от 2000 Ната година над 10 страни там а, правят опити да сменят конституцията си. Тоест, отново показваме колко сме е, безпомощни. Референдума трябва да даде възможност на народа да приеме или да отхвърли конституционната реформа и е, ние просто трябва да искаме той да мине в, едно, в една законна и е, спокойна атмосфера. Благодаря. Сега стигаме до процедурата за спонтанни изказвания. Но ще трябва и да гласуваме и да е, проведем още един дебат. Затова ще дам думата само на един представител от политическа група. Затова от НП господин Здеховски. Господин Лопес е, Агилар за социалистите, изреждат се и други имена. Господин Здеховски, заповядайте. Колегове, я трошку е, е, преми... Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, питам се, Защо поставяме под въпрос този дебат? Ние искаме да имаме влияние в Африка. Ние искаме Африка да се развива демократично, преминавайки от колониализъм към истинска демокрация. Аз лично се радвах, когато президента Конте пое функциите си през 2010 година. Следях неговите действия, интересувах се от това, което прави страната постепенно се променя. Ако видим какво се случва след демонстрациите от октомври, виждаме, че се убиват хора. Силите за сигурност предприемат репресивни мерки срещу хората хората нямат достъп дори до здравни услуги и правни услуги. Ние трябва да сложим край на това наследие. Господин Агилар, Демократично избрани африкански лидери в последствие се опитват да променят конституциите, псевдореферендуми, за да могат да увековечат властта си. И това е още една брънка в тази верига. Това показва страданията, които са преживели тези народи, убийствата. 150 бяха убити, много жени бяха изнасилени. Европейския съюз трябва да предприеме действия на място, за да не допусне пусне потока от мигранти, които сега стигат до Канарските острови в опит да стигнат до Европейския съюз. Необходимо е да се положат усилия за развитието на Гвинея и другите африкански страни. Благодаря. Колегата Лалас има думата. Благодаря. Резолюцията осъжда нарушаването на правата на човека аз осъждам правата на човека навсякъде, само че парламента осъжда това нарушение навсякъде, само че не обръща внимание на това, което се случва в Европейския съюз. От една година на сам френската полиция предприема силови действия срещу демонстрантите с е, гумени куршуми и сълзотворен газ. Последните данни говорят за двама загинали и 215 ранени с чупени черепи, в пет души останали без ръка. Резолюцията призовава правителството на Гвинея да признава правото на свобода. Защо не поискаме е, същото от френското правителство и от испанското, е, когато предприема силови действия срещу каталунските е, демонстранти. Дебата приключи. Думата има комисаря Дали. Европейският съюз е дългогодишен партньор на Гвинея. През 2010 година там се проведоха демократични избори и на власт дойде Алфа Конде. Страната от тогава направи важен напредък. Тази страна е важна и за региона си, и за Европейския съюз. От е, февруари 2018 при провеждането на местните избори започна да се създава все повече социално напрежение. Идеята за промяна на Конституцията, така че президента Конде да остане на власт след края на втория и предполагаемо последен мандат, Обединените сили за защита на Конституцията започнаха с чести демонстрации срещу трети мандат на президент. Тези демонстрации бяха разпръсквани с насилие от силите на сигурност, арестуват се противници на властта, не се спазва свободата на словото. От средата на октомври 2019 около 30 души са загубили живота си е, от нападенията на силите за сигурност. Ние нееднократно настояваме да се направи разследвания по обстоятелствата на тези инциденти и да се е, съответните отговарящи да бъдат изправени е, пред съда. На 1 март се предвижда да има избори и това само засилва напрежението. Има и сериозни съмнения за това колко доверие може да се има на избирателните списъци. Затова има призиви да се бойкотират изборите. Наблюдателни мисии през последните няколко години направиха препоръки да има съответни списъци, които да отразяват правилно електората не е направено много по този въпрос. Предстоящите избори ще бъдат съчетани и с референдум за промяна на Конституцията, така че да се изпълнят намеренията на президента Конте. Това внася още повече разкола в страната, нестабилност, поляризация включително и много опасност за противопоставяне по етническа линия. Много международни организации и Франция призовават да се запази спокойствие, да се установи диалог между връждуващите страни да се осигури един прозрачен и честен изборен процес, за да може да се бъдат приемани и резултатите от изборите. Всяка страна има право да изменя и модернизира конституцията си. Но смяната на основния закон трябва да е, е, се основава на консултации и консенсус, което в случая не е факт. Референдум, който да се състои месеци преди президентски избори, не е добра практика, така както се препоръчва подобни практики от Африканския съюз и общността на западноафриканските държави. Ние осъждаме подобни практики и върховният представител и неговия говорител – призова да има един приобщаващ диалог, за да се предотврати ескалацията на насилието и да се осигурят прозрачни избори, където да участват всички политически партии. Защото единствено атмосферата на уважение към политическото и гражданско пространство може да създаде е, условия за подобен диалог. И е, всички участници в процеса трябва да издигат мира в страната на първо място. Ние сме готови да допринесем за това, да работим с ООН, Африканския съюз и ЕКОВАС. Европейският съюз е, продължава да е ангажиран с Гвинея, работи с гражданското общество и активистите му подкрепя и е, населението, което е много устойчиво. Е, кризата там е, следва да остане един от нашите основни приоритети. Благодаря, госпожо комисар. За да приключим с дебата, шест са предложенията за резолюции. Ще гласуваме по-късно днес. Следващата тема е детския труд в мините в Мадагаскар. Много изоставаме с времето, за съжаление. И е, нека да кажа, че в дебата няма да приемам сини карти. Сега думата има госпожа Билда като автор на резолюцията. Благодаря, госпожо председател. Жулия на 3 години, но тя няма да се върне в училище. За 20 цента на ден тя работи в мините в задушаваща среда. Други деца също участват в работата в мините, но те са само част от 86 хиляди деца, които работят мините. Не можем да виним само Мадагаскар за това. Има световна верига за производство, която не спазва винаги нашите ценности, защото преобладаващата част от производството на слюда отива в Китай и се използва в електрониката. Има надпревара за не спазване на социалните и етични норми. Благодаря ви, колегата Розе, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, всички сме съгласни, че трябва да се борим срещу детския труд в Мадагаскар. Ситуацията не може да продължава повече. Всяко отстъпление би било неприемливо. Председателката на комисията Урсул фон дер Лайн обяви политика на нулева толерантност към детския труд. Само, че би било лицемерие ако, само да говорим против детския труд и да не разполагаме с нужните средства. Първият инструмент са, са споразуменият за търговия. Всички те трябва да включват въпроса за детския труд чрез задължителни разпоредби за правата на човека, устойчивото развитие. На второ място, надлежна проверка на предприятия. Това трябва да бъде задължително. Някои държави настояват за това. Предприятията трябва да контролират доставките и да поемат своята отговорност в съответствие с изискванията на ОСР. Третия инструмент е задължител на договор за, за многонационалните предприятия и правата на човека. В момент, той в момента се преговаря в ОНЕ. Съвета трябва да даде мандат на комисията, за да продължи работа по този договор и той да бъде прият бързо. И имаме нужда от категорична резолюция на парламента. Благодаря. Следващия, ратор е колегата Инчир. Представете си, че и телефона и колата ви са продукт, който е ощетил и нанесъл вреди на живота на други хора. Ние не си даваме сметка откъде идват телефоните или колите ни. Аз лично се чувствам засрамена от нехуманните условия, в които работят деца. Деца не следва да работят в мините. Те изобщо не следва да работят. Те трябва да са в училища, за да могат да растат и да търсят изпълнение на мечтите си цялото общество е виновно. И държавата, и е, гражданите и институциите. Ние трябва да търсим и е, корените на това условие, на, на, на, на това, на случващото се и да е, търсиме е, отговорност за всички. Не може да се допуска да такова потискане на човешките права правата на децата не подлежат на договорености. Те абсолютно трябва да бъдат спазвани. И тук трябва да бъдем на едно мнение за това как да се отнасяме към най-уязвимите в обществото, а именно децата. Благодаря, господин Чернецки. Пани Przewodnicząca, Szanowni панство. Госпожо председател, уважаеми колеги, Когато човек се занимава с политика, неизбежно се изправяме пред обрисоването на всичко в бяло и черно. За, в заявлението, за което говорим, няма оправдание. Всички ние имаме деца, внуци, помним какви бяха като малки. И си мислим, бихме ли искали те да работят по този начин? Нека да загърбим различията помежду ни и да говорим с един глас. Трябва да окажем и силен натиск, защото това не може да продължава трябва да обвържем хуманитарната помощ с тези страни с премахването на тези явления. Колегата Шолт за една минута. Благодаря, госпожо председател. Докато говорим, 11 000 деца а, дишат а, запрашения въздух а, на слюдените мини в Мадагаскар. Някои са едва на 5 години. Те живеят а, при нездравословни, а, небезопасни условия на труд, а, за да помогнат на децата си? До кога ще се затваряме очите за това? Като вторият по големина вносител на слюда от Мадагаскар, Европейския съюз и най-вече Естония трябва да поеме отговорност да се създаде нужната правна рамка за нашите компании, за да се приемат само етично произведени стоки. Ние искаме да се прилага нулева толерантност по отношение на детския труд. Трябва да осъществяваме политики за справедлива търговия, да насърчаваме използването на етични продукти, да изпълняваме целите за устойчиво развитие на ООН, Настояваме комисията да започне конкретен диалог с Китай и е, другите вносители на е, слюда, както и с правителството на Мадагаскар, за да се премахне експлоатацията на децата в Мадагаскар до 2300 година. Благодаря. Госпожа Зовко има думата. В нашата резолюция силно осъждаме е, недопустимото използване на деца в мините. Е, властите в тази страна трябва да пазят правата на децата, да пазят тяхната сигурност. И, Колкото повече се е, употребява слюда, толкова повече е, се добива тя и пада цената и затова се повишава и експлоатацията. Децата работят в ужасяващи условия. Те е, е, страдат непрекъснато от хронични заболявания и е, също са обект на психологическо и физически е, насилие. Ние е, настояваме за е, прекратяване на използването на децата в, е, на трудовия пазар Мадагаскар е приела законодателство срещу детския труд, повишила е възрастта на възможността да бъдеш заед от 15 на 16 години но призоваваме правителството да приоритизира своите международни ангажименти и да осигури спазване на човешките права и нормална работна среда. Но властите не прилагат санкции, тъй като нямат ресурси да осъществяват контрол като е, съюз ние можем да направим е, нещо. Е, за това и парламента призовава да се разработят проекти и инициативи за борба с детския труд в Мадагаскар. Ние активно се противопоставяме на детския труд във всички наши политики и, това, и подобен подход ще отговаря напълно на нашите ангажименти за нулева толерантност към детския труд в нашата политика за външна търговия. Борбата срещу детския труд и експлоатацията е един основен елемент на нашия политически подход. Затова и изпращаме силно послание към света в такъв смисъл. Благодаря колегата Валтманс. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Всички знаеме образите, виждали сме ги. Деца в мините. Аз съм го виждал собствените си очи. Деца наредени, наредици от малки до големи. Все едно, че са в училище, само че се готвят да влязат в мините. Малки деца, които влизат в тъмен, тъмния тунел на мините. Ако видите подобен образ, ще направите така, че забраната за детския труд ще да стане ваш приоритет. Цифрите говорят за това, че над 100 милиона деца работят по света. И те работят вместо да ходят на училище, вместо да играят. И днес и искам да ви благодаря. Ние трябва да водим преговори. Хубаво е, че водим дебат и, и, и ние приех, разработихме една добра резолюция за Магас, Мадагаскар за 11 000 деца в мините за Слюда. Нека да помогнем така, че да се сложи край на детския труд в Мадагаскар. Но Европа трябва да предприеме мерки и аз призовавам комисията и председателката каза, че това ще бъде приоритет аз ви призовавам преди вакансията представете план за действие, за да можем да сложим край на детския труд до 2025 година. Благодаря, господин Кели, за една минута. Благодаря. Аз съм благодаря. Това е една от най-тъжните резолюции, която обсъждаме в този парламент, тъй като се отнася до децата и до детския труд. В случая става дума за деца, които работят в мините, мините за слюда в Мадагаскар. Някои от тях са едва на 5 години. 60 и 2% от работещите в мирите са под 16 годишна възраст. Това не позволява на тези деца да ходят на училище и да развият своите способности. Това влияе върху здравето им, върху а, техните дробове, върху растежа им и работят а, за мизерно заплащане. Затова това ние трябва да се опитаме да сложим край на детския труд до 2025 година. Това е, е цел за комисията и трябва да се опитаме да я постигнем. Благодаря ви за социалистите и демократите, госпожа Арена. Благодаря. Много съм разгневена от дебата, който водим днес. Съгласна съм, че детският труд не може да бъде толериран. Но, скъпи колеги, като трябваше да гласуваме е, закона за надлежните проверки за дружествата, дясно обнови Европа и други гласуваха против против главата за устойчиво развитие вчера за Виетнам. Не гласувахме за да спрем Виетнам от подобни практики. НП и е, Реню е, Обнови Европа гласуваха против. Само с подобни изисквания в е, договорите за търговия можем да направим нещо подобно, но всеки път като предложим ЕНП е и Обнови Европа гласуват против. Те гласуват против за всички подобни мерки и извинете, но няма какво да говорим е, в резолюции против е, детския труд. Това е пълно лицемерие. Приемам, че трябва да говорим, но е абсолютно лицемерно нашия парламент да се държи по този начин. Колегата Шаранцова. Благодаря, госпожо председател. 47% от децата в Мадагаскар работят вместо да ходят на училище. Не само, че ги лишават от образование, но мнозина рискуват живота си всеки ден, тъй като извършват опасен труд в мини. Всяко дете има право на образование, право на стандарт на живот, който да подпомага физическото, умствено и социално развитие. Детският труд е в нарушение на тези права. Европейския съюз пое ангажимент да сложи край на детския труд до 2025 година но това означава още 5 години страдания за милиони деца в Мадагаскар и извън него. Означава много смъртни случаи и упропастен живот. Нека да сложим край на детския труд преди това, да направим всичко възможно да помогнем на страните да ускорят спазването на законодателството и да предприемат мерки. И групата Обнови Европа казва, нека ангажимента на Европейската комисия да бъде превърнат в по осъзаеми дейности. Следващият е колегата Пирбакас. Благодаря, госпожо председател. Скъпи е, колеги, е, нашия модел на производство базиран единствено на економиката, принуждава тези деца да работят, за да е, има пределно е, ниски по цена е, суровини за производството в Европа. И а, именно а, това позволява експлоатацията на деца, включително в мините в Мадагаскар – да принуждаваме децата да работят всъщност е економически модел, който е, се поддържа от Европейския съюз. Съгласни ли сме с това? Да работят деца. За нас трябва да имаме много по-прагматичен подход – групата Идентичност и демокрация иска един по-интелигентен подход, който да обръща внимание на потребителите откъде идват продуктите, които те ползват. Как да се борим за екологията, когато елементарни правила не се спазват, когато внасяме продукти е, плод на е, труда на децата? Трябва да се търси една а, интелигентна закрила. Европа иска да защитава своите народи, но трябва да познава какво се случва. В противен случай няма да успеем. Чуйте народа си и действайте. Благодаря. Моля, придържайте се към времето за изказване. В 11.59 е, трябва да приключим. Сега е, госпожа Хаутала от Зелените. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Човешката и екологична цена на съвременните ни телефони, лъскави коли е, става нетърпима защото знаем, че се произвеждат при използването на детски труд, принудителен труд, без това да го знаят потребителите. Те не знаят откъде идват тези продукти. Ако парламентът гледа на себе си сериозно и призовава днес всяка част от продукцията от тези мини, мини които стигат до пазара на Европейския съюз, трябва да отговарят на изискванията за спазване на човешките права. Трябва да има надлежна проверка. Нека да не сме лицемери, защото това е пътя, ако сме сериозни, да се сложи край на детския труд. Благодаря господин Билан за една минута. Благодаря, господин председател. Трудът на малолетните лица е широко разпространен проблем в Мадагаскар. Хиляди деца работят в мините там. Последиците са тежки е, разрушено здраве и опасност не само за здравето, но и за живота им. Властите в Мадагаскар приеха закон, който определя минималната възраст, но приемането на закон не е достатъчно, за да бъде разрешен един проблем. Призоваваме Мадагаскар да спазва правата на децата, да им осигурява образование и здравеопазване и да спазва международните нормативи. Стратегията за сътрудничество с Африка трябва да се основава на устойчиво и балансирано развитие, което е, зачита правата на детето. Колегата Синчич има думата. Моля, оратора да се включи микрофон. Факта, че в Мадагаскар децата работят по 12 часа в миници, мините за 40 цента на ден е позор. В Конго се добива кобалт и също се използват деца. Това е върви под общото заглавие неолиберализъм система, която разрушава всичко. Национални традиции, екология, култура. За печалбите на малцина се разбива бъдещето на всички. Система, тази система подронва обществото, околната среда, цялата планета. Тя е, е пълната антитеза на устойчивостта. Трябва да търсим своето бъдеще с една промяна на системата. Колегата Хетман. Благодаря, господин председател, колеги. Повече от 1 милион деца са принудени да работят в Мадагаскар, в мини, при опасни и несигурни условия. А, а в органи, властта направи някакъв опит да реши проблема, само че усилията не са достатъчни. А, има нужда от по-решителни действия за избягване на злоупотребите и да се отеглят концесиите за фирми, които използват детски труд. Една голяма част от населението в Мадагаскар живее в огромна бедност и много от децата са недохранени. Проблемите на детския труд не могат да бъдат решени, ако не бъде решен проблема с бедността. Необходимо е вас да предприемат мерки за осигуряване на образование и здравеопазване на децата. Благодаря, госпожо председател. Ние разглеждаме темата за Мадагаскар, където 11 000 деца работят в мините. 158 милиона в световен мащаб са момичета и момчета, които работят усърдно. Необходимо е да се подходи конструктивно към преговорите в рамките на ООН, за да се наложат задължителни изисквания към мултинационалните компании. Съжалявам, че съветът днес не е представен в този дебат. Доброволните мерки не действат. Ние трябва да имаме задължителни правила, придружени с санкции като условие за международна търговия трябва да изискваме изключване и то безусловно на детския труд. Не можем да допуснем да продължава това лицемерие. Съображенията за печалба трябва да идват след като се обърне надлежно внимание на развитието на децата. Благодаря. Не виждам госпожа Вишневска в залата. Ако сте в залата, дайте знак, иначе ще дам думата на господин Биадрон. Благодаря, госпожо председател. А, когато работиш като възрастен е добре, но когато работиш като деца, а, трябва да дадем ясно название на това явление, т.е. спиране на развитието. И за съжаление, деца едва 5 годишни са почти половината от работещите деца в минали, мините. 11 000 работят за добив на, на слюда, за да се е, произвеждат бои за автомобили. Значи, какво става? Едни деца работят за нас, европейците. В Мадагаскар техните семейства зависи, зависят много от техния доход, но детският труд трябва да бъде прекратен. Трябва да спреми с лицемерието. Трябва да се, зае, да се приеме закон, който да забранява детския труд навсякъде. Колегата Рафалска за една минута. пани Благодаря, госпожо председател. Няма никакво оправдание за детския труд от този тип. Тежък, несигурен и опасен труд според международните данни на МОД. Дец... Малолетните в цял свят, които работят, са над 150 милиона. В е, е, голямата си част те извършват опасен и несигурен труд. Ситуацията е драматична дори в, и в Мадагаскар, където има е, огромна бедност. Бедността е всъщност първопричината за детския труд. Всяко трето дете в Мадагаскар е недохранено. май... смъртността сред майките е 100 пъти по-висока, отколкото в Полша. Много деца загиват в мините за слюда. Призоваваме правителството на Мадагаскар да защитава правата на децата, да се сложи край на детския труд и нашите призиви трябва да бъдат малко по-ефективни ще дам за спонтанните изказвания думата на по един представител на политическите групи. Господин, колегата Новак е първата. В моята страна, Словения, която е малка страна, имаме много тесни отношения с Мадагаскар защото имаме словенски свещеници, които са мисионери там. Те не работят само като свещеници, те се грижат за благосъстоянието на хората там. Пехър Ху е един от тези мисионери. Той обикаля бордеите и помага на хората. Намира място, места, където да бъдат презаселени тези хора и там те имат да жив... могат да живеят в малки къщи, а децата им да ходят на училище. Предлагайки им работа и образование е най-добрият начин да се помогне на хората от тази част на света. Председателката, моля ви да заемете местата си тихо. Давам думата на следващият оратор, Каченици. Си президенте. И Благодаря. Мадагаскар е една от най-бедните страни в света. Детският труд е официално забранен, но всяко четвърто дете е принудено да работи в е, мините или като домашни е, помощници. Драматично е положението на децата, които работят в мините за слюда. Често те работят незаконно в е, условия, които са опасни. Тези деца трябва да режат минералите и с на ръце. Има те вдишват вредни вещества. Конвенцията на ОНЕ от 1989 година не може да не е достатъчна защитата на децата, не може да бъде само в границите на Европа. Ние трябва да предприемем решителни действия, като предприемем съответната политика, за да е, поемат отговорността от тези фирми, които използват подобни материали. Всички председателката прекъсва ораторката. Последният оратор е колегата Дейли. Моля ви, седнете на местата си тихо. Не знам, едва ли някой е срещал някой, който да приема детския труд. Но съществува детски труд. Къде са въпросите? Защо се случва всичко това? Не смятат, да не би да смятате, че родителите на тези деца в Мадагаскар не обичат своите деца, не искат нещо по-добро за, за тях. Не, те ни просто са а, бедни а ние имаме многонационални компании, които се възползват от тази страна. Но да апелираме те да проявят доброта е същото като да искате подобно нещо от вълка. Тези хора не се нуждаят от крокодилски сълзи, те се нуждаят от действия. Благодаря. Ще дам думата на комисаря. И от уважение към комисията, моля ви да заемете местата си тихо. Уважаеми депутати, госпожо председател, Напоследък сме свидетели на много сериозни и обезпокояващи факти за експлоатация на децата в мините в Мадагаскар. Не можем да приемаме положение, извинете ме, но конкуренцията в залата е много сериозна – Колеги, е, госпожа комисаря е принудена да прекъсне изказването си, защото е изключително шумно в залата. Моля, тишина. Моля, заемете местата си тихо или изчакайте. Не можем да се примиряваме с е, факта, че децата са принудени да работят в ужасни условия и са лишени от е, образование. Трябва да се борим с първопричините за това. 6 милиона тона е износа на Мадагаскар за 2018 и е, над 90% от това количество отива в Китай. Основният въпрос е да има съответно тън контрол в веригата на доставките. Но да се повишава капацитета на държавните институции в Мадагаскар, включително през сътрудничество за развитие, е от ключово значение. Европейския съюз вече действа по отношение на риска в на веригата на доставките, специално свързана с така наречените минерали на конфликти, е, включително и е, слюда. Регламента ще влезе в сила следващата година. Госпожа председателят прекъсва. Моля тишина, за да може да се изкаже госпожа комисар. Не можем да се примиряваме, както е, правилно е, каза тук е, колегата ни, израза детски труд съдържа противоречие сам в себе си. Спешно е необходимо международните дружества, които ползват слюда и производни, да, прие, да поемат отговорността си, както и властите на Мадагаскар, и да търсят подобряване на изпълнението на детските права. В Европейския съюз ние сме е, приели е, позиция по отношение на необходимия контрол, само че там трябва да работят и държавата, и частните дружества. Ние излязохме с призив против използването на детски труд в мините за слюда. Председателя на комисията Вандерлайн подчерта, че в Европейския съюз толерантността към детския труд е нулева. Има и резолюция на ООН, прията по темата миналата година. И там 2021 година се обявява за Международна година за прекратяване на детския труд. Ние настояваме да има контрол по веригата на доставките. Ще има и предложения и варианти за механизмите на контрол в съответните дружества да се търсят също и е, спазване на човешките права и е, съответно въздействие на мерките е, по отношение на климатичните промени. Ползата от европейска рамка по тази тематика е очевидна, защото ще има равнопоставеност и правна сигурност и за дружествата, а пък ние ще се възползваме от ползите за устойчив преход. Европейския съюз също така работи за инициативи за намаляване на риска по веригата на доставките, свързани с детски труд. Работиме и по споразумения, проекти за развитие и други мерки за сътрудничество с Мадагаскар и не само там – за да се преборим с основните причини, т.е. социалните и економически затруднения на семействата, които са принудени да пращат децата си да работят. You, Благодаря, госпожо комисар. Дебатът приключи. Постъпили са 7 предложения за резолюции. Те ще бъдат гласувани след малко. Благодаря ви. Уважаеми колеги, можем ли да започнем? Преди да започнем да гласуваме, имам едно съобщение. Групата Обнови Европа уведоми председателя за следните решения, свързани с промени в назначенията. Каталин Чех замества Никола Данти в Комисията по външни отношения и Николо Данти замества колегата в комисията и три решенията влизат в сила от датата на това съобщение. Сега преминаваме към гласуването. Процедурен въпрос ли? Voorzitter, een eh, punt van orde. Процедурен въпрос. Бихте ли помолили службите да предприемат мерки с електронната поща? за да можем да предприемаме технически мерки. Няма а, смисъл да получаваме 600 а, имейла в а, почтите си, с което се затормозява нашата работа. We took, we took notes, uh... От Отбелязвам казаното от вас, ще информирам службите само допълнителното уточнение. Можете да направите собствени правила за филтриране, ако желаете. Сега ще започнем с гласуване за Гвинея Конакри. Съв... Гласуване с вдигна ръка. За. Против. Възражения. Приема се. Приема се. Сега ще гласуваме резолюцията за детския труд в Мадагаскар. Гласуваме проекта за резолюция на групата Идентичност и демокрация. Гласувайте с вдигане на ръка. За. Против. Възража... Възражали се. Отхвърля се. Гласуваме съвместния проект за резолюция на 6 политически групи. Изменения 1 и 7 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст пада. Гласуваме изменение 8. За. Против. Възражали се. Отхвърля се. Искате проверка? Проверяваме. Проверява, правим електронна проверка по 8 изменение. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка. Можем да проверим електронна проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Моля за извинение. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Без проверка. Изменение 3 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 4 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Създигане на ръка. По процедурата ли? Машината за гласуване не работеше. Вярно е, истината казвам. Така че, моля ви, вземете предвид и моя глас. Много съжалявам. Според а, правилника не се променя резултата от гласуването. Само при този вод ли не работеше вашата машина? Ако машината ви не работи, опитайте се да седнете на друго място. Гласуваме пето изменение с дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме резолюцията в пълния вид. За. Против. Въздържали се. Приема се. We move on to Metzeler report. Преминаваме към доклада Мецола. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Европейския парламент приключи с първото четене. преминаваме приоритетите на ЕС с 64-та сесия на Комисията на ОНЕ за положението на жените. Най-напред гласуваме проекта за резолюция на групата ЕКАРЕ. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме проекта за резолюция на пет политически групи. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение едно в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 1, точка 1, първоначален текст. За. Не, не, не, чакай да приключим, чакай да приключим с този глас. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. По процедурата. Искам да кажа, господин председател, че при поименното гласуване за проверка на екрана беше обявен по, но погрешно изменение. Ние гласувахме първото, а не второто изменение. На екрана беше изписано второто изменение. Втората част. Добре, продължаваме. Параграф 1, първоначален текст в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Параграф 1, точка М, първоначален текст, първа част.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 Против. Въздържали се. Приема се. Втора част по именно гласуване. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Параграф 1, точка JJ, първоначален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 В противен случай гласът ви няма да се регистрира. Гласуваме резолюцията в пълния и вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Приятна събота и неделя. Okay. You, who... Моля ви, колеги, унес от вас, които няма да участвате в обясненията на ВОД, да напуснете залата тихо, за да можем да продължим с обясненията на ВОДа. Благодаря ви. No change. Не, тъй да разбити някакви. Те, то се навикваме. ви. Колеги, моля ви да напуснете залата, ако нямате намерение да участвате в обясненията на ВОД, тъй като разговорите ви в залата пречат на останалите. Преминаваме към обясненията на ВОД и започваме с доклада на Мецола фалшиви автентични документи онлайн. Колеги, отново много ви моля да бъдете тихи при напускането на залата. Първият оратор е господин Рзонца За една минута. Уважаеми колеги, Приемам позитивно информацията, че Frontex ще прие още един инструмент за борба срещу фалшивите документи. Фалшивите документи се използват от престъпния свят – не само бедните използват фалшиви документи, а и богатите в Европа и в цял свят. Възможността за, да, за използване на фалшиви документи е от полза за онези, които имат какво да крият. Това е противоречи на обществения резултат. Аз се радвам, че Frontex ще може да анализира много по-точно ситуацията с престъпността в Европейския съюз. Следви оратор е господин Бруджински. Mr. Brzezinski, one minute, please господин Бродженски за една минута. Господин председател, колеги, аз гласувах в подкрепа на резолюцията, която ще помогне да се борим с престъпленията, свързани с фалшиви документи. Службите в много от държавите трябва да работят съвместно за да се борят с организираната престъпност. Това е много важно. Фронтекс е, и службите на държавите членки, които отговарят е, за безопасността на документите онлайн, трябва да работят съвместно. Призоваваме правителствата и Европейската комисия възможно най-скоро да изготвят подходящ инструмент за държавите и техните служби, за да могат те да действат ефикасно в битката срещу подобни престъпления. Благодаря ви. Преминаваме към обяснението на ВОД по резолюцията за приоритетите на ЕС за 64-та сесия на Комисията на ОНЕ за положението на жените. Господин Райл има думата. Господин председател, дами и господа, гласувах против тази резолюция. Естествено, ние сме за човешките права и правата на жените и трябва да ги подкрепяме. Но е, имаме някакви претенции тук за образование на децата, е, включително и сексуално такова. Съжалявам, обаче в Германия имаме други проблеми. Е, на всеки три дена бива убивана една жена. Домашното насилие расте. 103 случаи са били през 2014, а сега са над 1000 и извършителите са предимно иммигранти. А, жертвите също. В Есен, моя роден град, жените, които търсят закрила, са около 70% от тях са мигранти, така че трябва да обсъждаме проблеми, които са реални. Госпожа Жалон. Господин председател, този уж Европейския парламент ще представи резолюция на конференцията за положението на жените. В този текст нищо не говорим за хилядите убити жени, момичетата на 16 години, които загинаха в Саломин. Саломин не е в Ирак, не е в Афганистан, не е в Колумбия, не е в Бронкс. Саломин е в Европа. Саломин е тук във Франция. Всеки ден има агресии, 100 сексуални насилия, всеки ден. Познаваме всички тези драми. Ние да институционализираме борбата срещу това насилие. Какво означава това? Вие водите до, жертви с вашите документи, правите така, че насилниците да продължават да насилват. Аз гласувах против този текст. Господин Томач. Аз гласувах в подкрепа на резолюцията. Считам за изключително важно да подкрепяме политики, които са против всякакви форми на дискриминация. Жените се нуждаят все още от закрита, закрила. Има жени, които се намират в много а, бедни региони, които са изправени пред проблеми ежедневно, нямат достъп до финансиране, нямат а, пенсионни схеми, които да са добре балансирани. Има проблеми и тук в Европа. Ние трябва да следим какво се случва. Затова съм за по-добро представителство на жените. Аз съм за това да се борим срещу всички форми на насилие срещу жените. Само чрез високи стандарти ще можем да се приборим с този бич. Благодаря ви. Госпожа Шайби за една минута. Скъпи колеги, за втори път гласуваме за равенство между жените и мъжете. Миналата седмица беше за доходите, а сега за приоритетите на Европейския съюз за е, заседанието на ООН. Е, за пореден път е, в текста, който бе прият с голямо мнозинство, отново чета че причината за неравенството между... т.е. решението за неравенството е да се увеличи пенсията на жените е, и да се дават надбавки е, за, примерно, е, на вдовицата. И колегите от Франция в Обнови Европа са гласували за – но за мен това е лицемерие, защото те гласуват за, за този текст, но във Франция правителството на Макрон ограничава именно тези надбавки. Така че е, нека да търсим едно реално, равнопос... реална равнопоставеност на мъжете и жените. И накрая господин Олекас. Ачо личу ли гибе и yra Господин председател, равенството между половете не е само основополагащ принцип на обществото, а е необходим инструмент за борба срещу бедността и за просперитета. Трябва да сме по-активни в тази сфера, в борбата срещу различните форми на дискриминация. Ние трябва да примахнем разликата в заплащането и в пенсиите между мъжете и жените. Трябва да насърчим повече жени да преминават през образователната система. Трябва да се борим срещу насилието срещу жени и момичета, трафика на жени, сексуалната експлоатация, фалшиви бракове, генитално усъкътяване. Трябва да сложим край да се използват жените като щитове по време на военни конфликти. С това приключихме обясненията на ВОД. Преустановявам заседанието до 3 часа след обед. paní předsedající Добър ден отново, колеги. Започваме за заседанието. Имате протоколите. Е, ако има коментари, ще ги отчетем. Ако не, приемаме, че е, са приети приложенията. Сега точката в дневния ред е е, безопас... пътна безопасност. Имате възможност да се регистрирате и по електронен път, и по традиционния начин. С синя карта също може да се изказвате и за спонтанни изказвания може да, да се регистрирате. Давам директно думата на комисар Валян. Заповядайте. Благодаря, е, госпожо председател. Добър ден на всички депутати от Европейския парламент. Скъпи колеги, благодаря, че повдигате в дневния ред една толкова важна тема, включително и за мен като комисар по транспорта. Така ще имам възможност да споделя моите размишления преди пътуването ми до Стокхолм на 19 февруари за е, глобалната е, конференция за път на безопасност. Ние сме е, длъжни да, защита, да правим всичко, за да защитаваме живота на европейските граждани. 25 000 души губят живота си по европейските пътища и над 100 000 получават сериозни увреждания. Това е недопустимо. Трябва да постигаме много повече и с подкрепа и с а, действия. Моят мандат е именно да работя за пътна безопасност и с ваша помощ можем да го правим за целия Европейски съюз. Всъщност ние сме постигнали огромни, огромен напредък в последното десетилетие. Смятаме се за най-безопасния регион в света. Имаме много опит и много добри практики и сме готови да ги споделяме. Това е тема, където действително може да се прояви лидерство. 1,35 милиона души умират по пътищата всяка година. Катастрофите са тези, които е, отнемат най-много живот на младите. Целта е, за устойчиво развитие, за е, е, намаляване на катастрофите с 50, на жертвите с 50% ще изтече тази година и няма да бъде постигната. Това не означава обаче, че сме готови да намалим амбицията си. Ние сме готови да подкрепим нова амбициозна цифра за намаляване на жертвите по пътищата и ще кажа това ясно в Стокхолм. Министра на Швеция на инфраструктура ще представи Стокхолмска декларация, където ще се призове за нови усилия и нови цели на глобално ниво. Надяваме се, че ще бъде прията тази декларация. После е, в е, ООН Общото събрание ще излезе с резолюция. Резолюция ние подкрепихме процеса, включително с нашите представителства Женева и Нью Йорк. В края на кращата най-важни са резултатите – ние е, прилагаме системата е, на безопасност в Европа, която е една е, обща, обобщаваща система, включваща и споделена отговорност и добро управление. Включва и инфраструктурата, и МПС, и е, е, обгрижване след инциденти. ползващите е, транспорт е, и пътища ще продължат да извършват грешки, защото е, то е човешко. Също употребата на алкохол и наркотици спомагат за катастрофи, но никой не е редно да губи живота си в катастрофа на пътя. Ние имаме цели за намаляване на сериозните е, увреждания и жертви на пътя. Е, направен е вече и план за действие. Първите действия са предприяти. С благодарение на подкрепата на Европейския парламент е, подсилихме и правилата за управляване на инфраструктурата и за безопасност на МПС. Ще продължим с законодателство по тази тематика и за напред. Ще обсъждаме и с вас подробностите. А междувременно нека работим в партньорство, защото това е основен елемент от системата за безопасност по пътищата. И вие сте прави да ни подтиквате и нас, и страните членки, и неправителствените организации, и производителите да имаме амбициозни цели и да работим на място. Мобилността в момента е обект на огромни промени. Е, цифровизацията дава нови е, възможности за по-чисто и по безопасно мобилност – трябва да търсим нови е, възможности за транспорт е, и в градската среда за намаляване на уязвимите е, също да се търсят и по-економични МПС, да няма и... Но това да не е свързано, да не е за сметка на нашата визия за минимално количество или без жертви. Благодаря, госпожо е, комисар. От името на политическите групи, от името на НП, госпожа Тун, заповядайте. Е- Днес аз отворих вестника и ето какво прочетох с едри букви. През първите 40 дни на годината 100 пешеходци са убити от автомобили по полските пътища. 60% от тези смъртоносни инциденти са станали на пешеходни пътеки. Радвам се, че включихме тази точка в дневния ред на днешното заседание, тъй като пътната безопасност е въпрос на живот и смърт в най-буквалния смисъл на израза. Ситуацията по нашите пътища в Европа е драматична. Европейския съюз а, а, прие най-строгите изисквания за безопасност на автомобилите, а именно регламента а, за безопасност на автомобилите. Тя трябва да влезе в сила през юли и трябва да намали значително броя на жертвите. Много обаче казват, че дори най-добрите технически решения няма да подобрят положението по пътищата, ако водачите се държат безотговорно. Европейския съюз трябва да образова, често чувам да се казва, но европейските институции, за съжаление, нямат компетенции в образованието, телевизионните и радиопрограми, също курсовете за издаване на шофьорски книжки и прочие. Госпожо комисар, уважаеми колеги, ние трябва да се сътрудничаем с държавите членки много по-тясно, за да намалим значително броя на смъртните случаи по пътищата. Да, госпожо комисар, нашата цел е да стигнем до реализиране на визията за нулеви жертви. Трябва да имаме ясна пътна карта как да постигнем тази цел в най-скоро време. Имаме добри примери от Лондон, Хелзинки, Осло, които се умяват да намалят, дори да изкоренят броя на жертвите от пътни катастрофи. Нека да се възползваме от техния пример и нека да пожелая успех на всички ни. Благодаря за вниманието. Благодаря ви сега от името на социалистите и демократите. За 3 минути и половина думата има господин Даниелсън. Благодаря на комисаря Валиан. Всяка година по улиците в Европа загиват по около хиляда души. В, по света 6000 души загиват всяка година, предимно жени и деца, но най-вече от страни с средни и ниски доходи. Ние намаляваме брой на смъртните случаи и ранените, но цифрите си остават много високи. Ето защо пътната безопасност трябва да остане приоритетен въпрос и в Европа и по света. В Европа комисията ни предложи идеята за нула бройка, нула жертви. Това е добро. Ако можем да постигнем тази цел по-бързо, с по-бързи темп, отколкото постигаме целите за устойчиво развитие, ще бъде добре. Министър за инфраструктурата в Швеция ще бъде домакин на международна конференция в Стокхолм. Ние трябва да повишим пътната безопасност в интерес на всички пътниците, пешеходците, всички участници в движението, а също така и строителните работници. Както каза комисаря, много от инцидентите могат да бъдат предотвратени. Трябва да обърнем по-голямо внимание на невинните жертви. Всички трябва да се чувстват в безопасност, когато се прибират от училище или от работа пеш или с колело. Ако имаме по-добър анализ, на ограниченията върху скоростта, пътищата ще станат по-безопасни, но и емисиите ще спаднат и чрез пътна безопасност ще постигнем целите за климата. Финансирането на инфраструктурата трябва да се осъществява от гледна точка на пътната безопасност. Изпитанията за автомобилите трябва да бъдат, освен това, адаптирани. Това последното е много важно, независимо от това, че половината от световното население са жени, според проучванията. Опасността жените да бъдат убити при, да сгинат при катастрофа е с 50% по-висок, отколкото при мъжето, въпреки защото тестовете не са адаптирани към жените. Има такива тестове, но те трябва да се използват. Така че нека да започнем заедно да използваме тестове а, за сблъсък. Когато говорим за път на безопасност, равенството е много важно. Надявам се, че днешния дебат ще изпрати сигнал към конференцията на ОНЕ следващата седмица. Ние трябва да работим заедно, за да постигнем глобалните цели и да спасим живота на хората. В заключение искам да кажа, че по време на моята реч 9 души ще са загинали в пътни инциденти твърде много. Нека да започнем работа от днес, за да сложим край на това явление. Благодаря от името на групата Да обновим Европа, господин Флего. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. 400 души загиват по пътищата годишно. И ние е, всички сигурно познаваме някоя жертва на пътна катастрофа. Даваме си сметка колко много са проблемите със сигурността по пътищата и как е, могат да бъдат е, избегнати жертвите. 1 милион и 35 хиляди е, са жертвите в Европа и е, голяма част от тях са и много млади, между 5 и 25 годишни. Не можем да се примиряваме с това. Не, можем, не може това да е цената на мобилността ни. броя на жертвите трябва да бъде намален поне на половина. Имахме тази амбиция да го постигнем до 2020, но очевидно не успяхме. Разбира се, целите трябва да бъдат амбициозни, но нека да бъдат и реалистични. Хърватия, Румъния и България са едни от страните, където има най-много жертви, два пъти повече, отколкото средно европейската цифра. Не, че хората там са по-лоши шофьори, отколкото в Дания или Швеция, а просто колите е, в тези страни са по-стари и пътищата са по-лоши. Госпожо комисар, не можем да постигнем подобрение, ако няма и революционен напредък в техниката и технологията, която ще бъде използвана. Тези достижения стават все повече всеки ден. Въпросът е колко време ще мине, докато започнем да ги прилагаме. А идеята за споделени е, моторни превозни средства, автономни е, такива, това са все нови неща. Нека да отчитаме и е, проблема с емисиите, особено в градска среда. Новите технологии могат да спомогнат за намаляване на човешката грешка – защото около 90% от катастрофите се дължат именно на човешки грешки. Ние следва да работим и с страните членки по тази тематика, да има добра инфраструктура и тя да се поддържа съответно. Добрите пътища могат да намалят катастрофите. Необходимо е също да се намалят и е, раз, дана, да се намали и данъчното облагане, е, примерно за колите стандарт Евро 5. Трябва по всякакъв начин е, да се е, борим за безопасност на пътищата, включително и с е, обучение – може би това не е толкова привлекателно, колкото да говорим за нови технологии, но много млади е, хора са е, в рисковия контингент, именно защото не си дават сметка колко е важно обучението. Нека е, пътната безопасност да стане приоритет, така както е безопасността и на въздухоплаването. Благодаря от името на Зелените. Две минути и половина, госпожа Мец. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, всяка седмица в Европейския съюз около 500 души загиват по улиците. Това са два големи джамбо самолета, които падат от небето. Ние не приемаме този брой жертви в авиацията. Защо го допускаме в автомобилния транспорт? Има огромни, в размер на милиарди, разходи за всичко това. Да не говорим за човешката цена. Комисията заявява, че ще излезе с план за действие и че намерението да се намали с 50% броя на жертвите, като стигнем до нула брой жертви до 2050 година. Като използваме техническия напредък, изкуствения интелект, можем да подобрим значително пътната безопасност. 95, 94% от Катастрофите се дължат на човешка грешка, но с автоматизацията ще има нови предизвикателства, ще има нова инфраструктура за автоматизирани, неуправляеми от човек автомобили. Когато обаче става дума за пешеходци и велосипедисти, ние трябва да гарантираме, че, че автономните автомобили няма да са заплаха за тях. Една трета от всички жертви са именно пешеходци и велосипедисти. За да намалим броя на жертвите, трябва да има ново градоустройство, публичния транспорт да има приоритет, както и пешеходците и велосипедистите. Трябва да имаме устойчива мобилност. Госпожо комисар, аз се радвам, че вие казвате, че имате стратегия. Това изисква и мерки. Надявам се да изпълните обещаното и че пътната безопасност през идните години ще има ясен приоритет в вашата дейност. Благодаря ви много. Сега от името на ЕКРЕ давам думата за минута и половина на господин Злотовски. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Сигурността на участниците в движението, шофьори, велосипедисти, пешеходци е предизвикателство и за комисията, и за държавите членки. Статистиката показва, че броят на фаталните инциденти са свързани с развитието най-слабо развитите, най-слабо развитите райони имат, отбелязват и най-голям брой жертви. Ето защо ние трябва да продължим с амбициозна политика за сближаване, така че местните органи да инвестират в, сигур... в пътната безопасност. Техническия напредък е много важен аспект. Следващата стъпка ще бъдат автономните автомобили, но това е въпрос на бъдеще. Сега трябва да насърчаваме шофьорите, най-вече младите, да шофират по-внимателно и отговорно. Застраховките и могат да изиграят своята роля. Те разполагат с надежни инструменти пътната безопасност и стратегията за премахване на броя на смъртните случаи 2050 година ще бъде, е, но, ще, ще бъде много важен аспект от дейността на комисията и тя може да разчита на нашата подкрепа. Благодаря от името на Обединената европейска левица за 3 минути госпожа Контура. Благодаря. Намираме се в извънредни обстоятелства. Жертвите очакват от нас да предприемем е, мерки. Е, пътната безопасност трябва да е, е основен приоритет. 500 души загиват всяка седмица в Европа. Все едно, всяка седмица да стават поне по две самолетни катастрофи. Тоест, е, едно малко село или град е, изчезва от е, лицето на Европа всяка година. А пък обществото като че ли не се интересува да направим нещо по проблема, но ние смятаме, че трябва. Не можем, разбира се, да преустановим грешките на хората, но можем да намалим инцидентите и да се стремим да няма жертви. Други политически групи също заявиха, че искат амбициозни цели, но не знам дали са достатъчно амбициозни, дали е, защо не направим нещо и на конференцията в Стокхолм, е, останалите групи също трябва да се постараят да покажат, че приемат темата сериозно. Ние трябва да сме водещи и за това ви призовавам да си смените позициите, да подкрепите приемането на резолюция с конкретни предложения за намаляване на фаталните и сериозни катастрофи. Така че през следващата финансова рамка да има предвидени политики, които са доказали е, резултатността си. Също така е важно да се преодолеят неравнопоставеността между страните членки. Нека да Отчитаме и последните достижения на техниката. Да не се използват прекалено стари автомобили и да има регулаторна рамка за МПС, които се управляват автоматично. Трябва да има и трансгранично сътрудничество. Комисар Валян се заяви, че е ангажирана в, днес, в Комисията по транспорта. Днес каза същото. Ние искаме нашите пътища да са по-безопасни и благодарим и за ангажираността на госпожа комисаря. Нека се борим за своите приоритети, да работим с страните членки, така че да изградим една успешна и амбициозна стратегия за намаляване на смъртните случаи на половина до 2030. Следващия оратор за две минути господин Люжен. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря ви за вашето изявление. Стратегията, е прията миналия юни, цели да намали на 50% сериозно ранените и смъртните случаи по пътищата. Ние всички познаваме нещастни случаи, съсипани семейства поради проблеми с безопасността по пътищата. Трябва да се предвидят различни опции. Европейската комисия предвижда при разглеждане на кодексите за движение по пътищата, също да разгледа случаите, в които се отнема шофьорската книжка, например при употреба на алкохол, на дрога и прочее. Това ще доведе до прилагането на конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност в Европа. През последните години има известна стагнация в данните по сигурността по пътищата. Тази стагнация се наблюдава от години и не може да продължава, тъй като ние имаме ясна цел за намаляване на броя на жертвите – трябва да се използват също и натрупаните добри практики от държавите членки. Заедно трябва да се поставим верните въпроси за състоянието на инфраструктурата, която не е еднаква в държавите членки и да се приложат съответни мерки за подобряване на пътната безопасност. Има доста големи разлики, що се отнася до пътната безопасност между държавите членки. И се надявам, госпожо комисар, че можем да работим заедно в тази насока. Надяваме се на препоръки, да има ясни препоръки държава по държава, да се използват добрите практики, за да се подобри състоянието с пътната безопасност в цяла Европа. Благодаря ви много. Следващият оратор за минута и половина е госпожа Малдонадо Лопес. Добър ден! Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар, че водим в тази зала дебат от такава важност. Доста често ние говорим по различни теми, свързани с безопасността. Това е нещо, което засяга ежедневието на нашите съграждани. Повече от 20 и 6000 души загиват по пътищата на Европа. Повечето са тези, от тези катастрофи са резултат от човешка грешка. Трябва да положим грижи от страна на европейските институции, парламент, съвет, Европейска комисия, от страна на държавите членки. Новите технологии ще играят важна роля, ключова роля, тъй като трябва да имаме предвид, че се създават нови модели на автономни автомобили. Виждаме как този а, човешки а, риск, риска от човешка грешка може да се минимизира. Трябва да сме интелигентни, да използваме новите технологии, изкуствения интелект, за да намалим риска от човешка грешка които водят до катастрофи, защото става дума за живота на много хора. Трябва да се използва цифровизацията за намаляване на високия брой жертви. Истинско предизвикателство е за вътрешния пазар всичко това. Трябва да сме в състояние да създадем правна сигурност, да има инвестиции в съответните технологии, да се защитят гражданите и потребителите от проблемите, свързани с пътната безопасност. Пътната безопасност е ново предизвикателство и приветстваме намерението на Европейската комисия да се премахнат проблемите в това отношение. Благодаря, господин Джамбаски, за минута и половина. Има думата. Днешния ден в залата има доста повече хора, отколкото минали четвъртък и това е стъпка в добра посока, за която мога да ви поздравя. Уважаема госпожо комисар, мога да говоря по тази тема от първо лице като човек който съвсем наскоро е имал отношение към пътната безопасност. за много хора тази тема звучи странно и далече от тях. обаче пътната безопасност не е само слагането на колани и говоренето по телефона докато шофираш. пътната безопасност е тема законодателни образователни правоприлагащи и най вече превантивни мерки. пътната безопасност е отговорност на водача на превозните средства и на всички предки и косвени участници в движението. в моята родина българия за две хиляди и осемнадесета година са загинали повече от шестстотин и осемдесет и двама човека при пътно-транспортни произшествия. до края на октомври две хиляди и деветнадесета година са. петстотин и единадесет. смея да твърдя че тези цифри са доста занижени за съжаление. тук влизат само преките жертви на пътно-транспортни произшествия а не и хората които са получили травматизъм при произшествието и вследствие на него след това загубили живота си. моята държава губи за една година повече свои граждани в транспортни произшествия отколкото държави на територията на които се водят бойни действия. това е меко казано недопустимо затова пътната безопасност е много по важна от редица теми които обсъждаме в европейския съюз като тези за кривите кръстевици или какво трябва да има в соса на дюнера. намаляването или достигането на нула показателя пътни пътния травматизъм иска конкретни мерки например уеднаквяване на пътната маркировка знаците които се поставят в цяла европа така че това трябва да бъде преследвано. уважаема госпожо валян очаква ни много работа. трябва да обърнем внимание на другите инициативи и документи за които вие като комисар също отговаряте трябва да обърнем внимание на това противоречащо на всякаква логика връщане на празните камиони защото това дори противоречи на идеята за зелени мерки в европейския съюз и парламент. преди малко дори чух коментари за това че не били съобразени тестовете за жени. не мисля че полът има някакво отношение към това дали можеш да караш или да не караш автомобил. не мисля че жените са по добри или по лоши шофьори. трябва просто да има строги правила за всички. благодаря за вниманието. Госпожо Тун, искам само да попитам, кога за последен път сме обсъждали въпроса за краставиците? Аз съм тук от 11 години и никога не съм чула подобна дискусия. Това е специалитет на ЕКР е или кога сме обсъждали тези въпроси? уважаема колега напомням ви в миналия мандат в тази зала ние гласувахме и обсъждахме какво да има в соса на дюнера. помните ли това? аз не мисля че това е съществена тема. темата която обсъждаме в момента е много по съществена и по важна. мога да опресня вашата памет и по отношение на кривите краставици и по отношение на дюнера явно сте ги забравили десет години са много време сигурно сте ги пропуснала. но това няма отношение към днешната дискусия. благодаря ви. Благодаря. Минута и половина за госпожа Лукачевска. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Темата за пътната безопасност е много важна за всяко общество. Милиони европейци имат шофьорски книжки, милиони европейци използват пътищата. Засилва се натискът върху европейските пътища. Увеличават се и инвестициите в инфраструктурата. За съжаление, много са и жертвите на тези трагедии. Това има социални и економически последици за държавите членки и много се радвам, че пътната безопасност е приоритет за Европейската комисия и много се радвам, че това е приоритет и за комисаря Валян. Радвам се, че новите технологии, които могат да се използват, също са приоритет, защото техният принос може да е аналогичен на това, което направихме със сигурността. Между държавите членки има различия в броя на жертвите. Много колеги казаха, че в държави членки с по-слабо развита инфраструктура са по-силно засегнати от тези трагедии. И аз се надявам, че всички тези въпроси ще бъдат включени в многодишната финансова рамка. И разбира се, образование, образование, образование. Без образование, без обучение, без разяснителна кампания – така че хората да, да разберат най-сетне, че не можеш да караш под въздействието на алкохол, на дрога и, да използва, и като използваш телефон. Без това няма да можем да решим този проблем и да премахнем тази рана. Аз се надявам, че Европейския парламент ще може да даде своя принос към тази дейност. Благодаря и желая успех на всички! Благодаря. Само една заявка има за спонтанно изказване. Госпожа Жалс, заповядайте. Дякую bardzo. Господин, извинете. Благодаря. Според мен дебатът е много важен. Също съм съгласна с това. Има много какво да направи Европейския съюз по темата път на безопасност. Защото жертвите са много. Тук, разбира се, се поставя въпроса и за това каква цена плащаме. Постигнали сме не малко, но има още много какво да се направи. За Затова трябва да има и, и ясни регулации. Най-големите инциденти или най-големия брой инциденти се случват в източноевропейските екс-комунистически страни. Необходимо е да има достатъчно средства за инвестиции, за пътища, магистрали и тези средства да отиват в най-проблемните места. Благодаря. Сега думата има комисията. Заповядайте, госпожо Валя. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, Високо ценя вашите коментари, интереса ви към тази тема. Както казах в началото, само работейки заедно и оказвайки достатъчен натиск върху всичко заинтересовани страни, от които зависи пътната безопасност, ще можем да постигнем добри резултати. Вие казахте а, за целите. Тази година те изтичат. А, може би се питате защо си поставяме цели, които ни постигаме. Но считам, че е важно да имаме цели. Това е важен инструмент, за да може да се изготви политика, за да се провежда диалог с заинтересованите страни, за да имаме ясна визия за бъдещето в различни области. Аз съм за това да имаме ясни цели, които да бъдат насока за действията ни и да се ги напомняме непрекъснато. Всички а, говорихте а, за а, статистическите данни, аз също го направих, а, няма да ги повтарям. Нито една бройка не може да се счита за приемлива. Не е също приемливо да свикваме да чуваме за броят на жертвите по пътищата. Затова е необходимо да има ясни действия и трябва да поемем силен ангажимент в това отношение. Няколко от вас споменаха уязвимостта на пешеходците и на други участници в движението. Когато говорим за безопасност, гражданите трябва да бъдат в центъра на действията, които предприемаме. Има няколко категории уязвими а, лица. Това са не само пешеходците, но също мотористите, особено в градските зони. Пакетът за градска мобилност също е инструмент за подобряване на пътната безопасност в градовете. Всички тези категории са обединени сега с развитието на технологиите, с въвеждането на нови форми на мобилност в градовете. Рисковете нарастват, затова ние още на ранен етап трябва да работим за определенето на политика, която да обхваща всички тези категории, които ще се конкурират за едно и също пространство. Но тъй като говорим а, по тази тема, позволете ми да спомена също и нещо, което споменахте и вие, а именно, че технологиите, цифровизацията могат да допринесат за по-добра пътна безопасност. Мнозина споменахте а, и автономните автомобили, изкуствения интелект, които ще се използват бъдеще. Но те са свързани с много предизвикателства. Трябва да признаем, че в началото а, с бавното въвеждане на тези автомобили и създаването на инфраструктура, те трябва да съществуват за наред с традиционните автомобили, което създава нов риск за безопасността по пътищата. Това е една друга гледна точка по темата. Аз съм за да имаме една безопасна система като подход, тъй като се обхващат всички елементи – свързани с пътната безопасност и предизвикателствата в тази сфера. Много от вас говориха за издаването на свидетелства за правоуправление, за шофьорски книжки. Някои споменаха също и за ролята на скоростта. Скоростта е един от важните елементи. Още една цифра бих искала да спомена. Това е, е от ESDC само един е, километър годишно намаление на средната скорост в Европейския съюз би намалила броя на жертвите с 2000 годишно. Това показва, че скоростта е много важен фактор и за това ние разглеждаме възможности за сътрудничество с държавите членки, за да се предприемат действия в тази посока. През 2017 декларацията от Валета доведе до поемане на ангажимент от страна на министрите на транспорта за намаляване на ограниченията на скоростта. Нека да видим докъде са стигнали държавите членки в това отношение. Трябва да се направи анализ на състоянието в държавите членки. Вероятно ще имаме още възможности за обсъждане на тази тема, след като излезе годишния доклад с статистически данни. Той ще излезе през месец април. Искам да поема ангажимент пред вас, че след срещата в Стокхолм на следващия ден ще бъда в комисията по транспорта и ще мога да ви запознае лично с поетите ангажименти в Стокхолм и какви стъпки можем съвместно да предприемем в бъдеще за подобряване на пътната безопасност в Европа, а защо не и да бъдем водещи и а, за останалите континенти, тъй като имаме а, инструменти и програми за Азия, за Африка. Искаме а, да имаме водеща роля там също за намаляване на смъртните случаи, сериозните травми по пътищата. Благодаря ви, че включихте този въпрос в дневния ред. Очаквам да обсъждаме тази и други подобни теми заедно в бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за тези насърчителни думи. С това приключваме разискването. Протокола от заседанието ще бъде представено на парламента за одобрение на следващото заседание. Ако нямате нищо против, ще изпратя приятите резолюции на тази сесия до заинтересованите страни. С това приключваме това заседание. Обявявам заседанието за закрито. Пожелавам ви приятен следобед.